So, schönen guten Morgen. Добро утро на всички. Много се радвам, че всички се явиха точно в 9 часа на заседанието на нашата комисия. Трябва да говоря много бавно. След малко ще ви кажа защо. Днес имаме пълен езиков режим с изключение на хрватски и ирландски имаме а, посетители по покана на госпожа Сандер, 12 бизнесмени от междуна... Международната федерация за пътен транспорт. Дано да съм го произнесъл правилно днешното заседание на нашата, нашата комисия, ако не продължим да се бавим, ще трябва да завърши в 16.30 часа. След това ще има заседание на координаторите, за което ще имаме точно един час. Пред вас е протоколът от заседанието от 16 и 17 март. Не са поступили възражения до момента. Така че преминаваме към четвърта точка – общ бюджет на Европейския съюз за бюджетната 2017 година. Всички рубрики. Йенс Гайер е докладчик за становището. Колегата Гайер обаче сигурно се губи някъде между нашата зала и задръстванията в Брюксел така че в момента не се сещам какво друго да ви говоря. Нямаме намерение да изтегляме напред е, други точки от дневния ред, защото иначе ще се обърка присъствието на докладчиците в сянка. Аз лично не мога да представя доклада на господин Гайер, а и вероятно ще го обидя, така че ще ви помоля да изчакате, докато дойде колегата Гайер. За това прекъсваме заседанието. Но горещо моля малкото от вас, които са тук, да останат, за да не започваме без публика.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 Ja, äh, wir haben, wir haben keinen, der heute Vormittag folgt. Между нас няма нито един от докладчиците, предвидени в дневния ред за днес, освен мен. А, можем да изтеглим напред пета точка от дневния ред, което ще означава, че аз ще трябва да обсъждам сам със себе си, защото и докладчиците в Сянка, освен госпожа Шатие, но можем добре да обсъдим и да приключим темата. Äh, Очертава се докладчикът ни за точка четвърта от дневния ред да пристигне всеки момент. Значи става въпрос за има няма два часа. И така, уважаеми колеги, след като Йенс Гайер успешно се е измъкнал от задръстването, с леко закъснение, защото половин час какво е за нас, можем да започнем с четвърта точка от дневния ред общ бюджет на Европейския съюз за 2017 година, всички секции. Йенс Гайер е тук, докладчик, на когото ще дам думата веднага и без предисловия, за да наваксаме загубеното време. Благодаря, господин председател. Моля за извинение колегите за това закъснение, което за съжаление допуснах. Обикновено е предостатъчно да тръгна в 9.30 към парламента, но тази сутрин наистина беше страшно задръстване в този град, който и без това си е задръстен. Так, щях да кажа, ще говоря по-бързо, за да наваксам, но пък не искам да затруднявам чак толкова преводачите. Ще бъда колкото мога по-конкретен. Що се отнася до бюджет 2017 година? чакаме публикацията на проекто бюджета от комисията, насрочена за 25 май. След това започваме работа по този проект. Каква ще е процедурата? Проекта първо влиза за обсъждане в съвета. Съветът работи по проекта в съответствие с указанията, които има. Тук ще добавя, че на първо четене парламентът всъщност ще се занимава с проекто бюджета на съвета. Тоест ние ще работим по бюджет, който е изработил съвета възоснова на предложението на комисията. През миналата седмица в Страсбург приехме собствени насоки за работа по бюджета. Много се радвам, че голяма част депутатите подкрепиха моя доклад, моя в кавички, защото той беше подобрен от много колеги и техните предложения. Така че, ако ми позволите да се изразя така, в по част е, съвета гледа на бюджета като на обичайна ежедневна работа, докато парламента ще се занимае по-задълбочено с него. За сега текущия бюджет 2016 година в рубрики 3 и 4, това са вътрешна и външна политика, имаме маржове поставени от средносрочната финансова рамка, т.е. горната граница за разходите, които сме изчерпали изцяло в стремежа си да се преборим с бежанската криза. Т.е. в категория 4 външна политика сме изчерпали всички средства за бежанската политика, за доверителните фондове, за подкрепа на съседните на Сирия държави, за, при, за изхранване на бежанците, а, за обучението на децата и прочие и прочие. В категория 3 също сме изчерпали всички средства по линия на фонда за обежище и миграция, както и по линия на фонда за осигуряване на границите, след като имаме система на отворени граници, все пак трябваше да се опитаме да стабилизираме ситуацията, доколкото имаме средства за това. Съветът почти не се съобразява с този факт. Когато за първи път четох указанията на съвета. Мислех, че съм сбъркал честивото, защото на първите четири страници нямаше абсолютно никаква разлика с текста от миналата година, с изключение на няколко изречения. Тоест, подходът на съвета не се е променил нито на йота тяхната позиция е не си изчерпвайте средствата до горния прак, за да имаме свобода на действие за непредвидени ситуации. Аз, колеги, и това е основния момент, не виждам никаква причина да кажем, че нещо се е променило до толкова, че да имаме по-различен подход през 2017 година. Разбира се, че всички се надяваме, че ситуацията в Сирия ще се успокои, че преговорите ще са успешни, ще се стигне до примирие и по-нататък до мирно решение, което да върне хората в родината им, но всички тези неща все още не се виждат на хоризонта. Така че парите, които ни трябват тази година за борба с бежанската криза, трябва да са максимално, мак, е, максимално много. Тъй, че в рамките на тази бюджетна процедура ще трябва да настояваме за това. В някои държави економическата структура се е подобрила, но погледнато общо за Европейския съюз почти няма промяна, що се отнася до ЕФСИ, от Европейския е, от ни, е, до ЕФСИ ни трябват 8 милиарда евро, за да можем да гарантираме инвестиции с европейски пари. За сега на този бюджетен ред имаме само 3,3 милиарда, т.е. предизвикателството е да намерим пари на този фон смятам, че трябва да мобилизираме изцяло всички инструменти, с които разполагаме. Кой? Bei ähm, den Ausgaben sicherzustellen за да се гарантира стабилност на разходите. В указанията се предлага бюджетните средства, които се харчат по линия на категория 1А и 1Б да бъдат ориентирани много по-тясно към економическите доклади на комисията политическата, економическата прогноза на комисията, примерно от есента на 2015 година, докладите за растежа на комисията, докладите за препоръките за структурни промени, държавите членки и прочие и прочие. Това би могло да ни ориентира как точно да концентрираме а, изразходването на средствата. Не съм казал, че трябва да приемаме докладите на комисията едно към едно, парламента не иска и не може да прави това, но все пак да се ориентираме по тези доклади и тогава да решаваме как да разпределяме разходите. Мисля, че това е разумен подход за да повишим европейската добавена стойност. Уважаеми колеги, продължават, разбира се, и, основните, и дейността по основните приоритети на парламента от последните години, например, инициативата за младежка заетост. Комисията беше предложила първо да се направи оценка на етапа, до който е стигнала инициативата и след това да се предвидят средства парламентарната делегация миналата година не бе, беше склонна да приеме идея, тази идея на комисията, така че изчакваме оценката й, след което ще си направим бюджетните, така да се каже, изводи и ще решим на къде да насочим парите. Продължаваме, разбира се, борбата с бедността на ниво Европейски съюз. Това е и хоризонт на стратегията Европа 2020. Моето предложение в това отношение беше да насочим усилията си преди всичко към борба с бедността на децата. Ситуацията вече не е така напрегната от към средства, т.е. нямаме дългове в онзи размер, в който ги имахме, все пак са намаляли и това е благодарение не на политиката, а на техническото управление на финансовите потоци. Който го интересува ще му обясня, но мисля, че за дискусията по същество тази сутрин това не е отрешаващо а, значение. Просто казвам, че вече не е актуален проблемът с неразплатените сметки, но аз като бюджетар се притеснявам, че в края на годината тази планина от неплатени сметки може да нарасне. Това са рамковите условия, пред които сме изправени. Аз съм тук, за да разговарям с колегите от Комисията по заетост и социални въпроси за това какво очаквате вие от бюджета. Председателят, благодаря. Започваме веднага дискусията с докладчиците в Сянка. От ЕНП не са ми подали име. Елизабет ли ще го направиш? Заповядай. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на докладчиците по бюджета за това представяне. Наистина, изключително точно и реалистично описахте нещата. Както и вие казахте, сега е момента, в който парламента трябва да утвърди своята позиция, да я утвърди срещу съвета. В това отношение напълно ви подкрепяме. Не може да работим както обичайно, защото положението корено се промени. С оглед постигането на общ баланс, смятам, че трябва да започнем най-напред от бюджета. В Комисията по заетостта това е наш, наша основна задача, но смятам, че това е така също и за колегите в различните политически групи. Не може да продължаваме да работим по начина, по който го правихме през изминалите години по отношение на различните бюджети. Миграционният поток и поток от бежанци изцяло промени нуждите и съответно отговорите на тези нужди, които ние трябва да намерим да продължават да ни казват, е, че трябва да оставим маржовете и да не ги използваме, е невъзможно. Не желая повече да чувам този аргумент. Нещо, което засяга най-вече нашата комисия по заетост и социални въпроси, е следното. Да не забравяме крайния срок за 2017 година – но да не забравяме също така, че е, предстои средносрочен преглед на различните политики. Трябва да работим паралелно и в тези две отношения, за да може да се стигне до баланс. Много ни безпоки Европейския социален фонд. Той е лоста за професионална интеграция. Това не е просто един инструмент, е така във въздуха. Благодарение на социалната интеграция ще може да се справим с бедността и с социалното изключване. Ето защо е много важно да защитим Европейския социален фонд. В Европейския социален фонд инициативата за младежка заетост е само върха на айсберга. Гаранцията за младеща е тази, която има най-голяма тежест. Нека ви напомня следното. Инициативата за младежка заетост е просто комуникационен лос за много държавни и правителствени ръководители. Но истинската политика, тази, която, както вие казахте, ни позволява да се справим с бедността сред децата, е професионалната интеграция на техните родители. А това е Европейския социален фонд. В Европейския социален фонд имаме гаранция за младеща и именно нея желаем да защитим професионалната интеграция на бежанците, след като бъдат приравнени дипломите им, след като е, бъде изчислено по какъв начин биха могли да се интегрират, този проблем няма да бъде решен с маржовете. Така че аз съм изключително активна в това отношение. В НП ние ще бъдем изключително активни за да може политиката за професионално интегриране да бъде ефективна. Защото в противен случай, разбирате ли, водим политика на подпомагане. А политиката на подпомагане е лепенка, която слагаме върху така или иначе гипсирания крак. Необходимо е да се занимаем с професионалната интеграция. Това е важно. Благодаря от името на СИД, господин Пирински. Thank you, Uh, Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен с господин Гайер и госпожа Шартие. Не може да продължаваме да работим по обичайния начин по отношение на бюджета за финансовата 2017 година. Позволете ми, господин председател, да споделя с вас едно е, свое безпокойство. Казваме, че не можем да продължаваме да работим както обичайно, но като че ли тенденцията е да го направим. Напоследък парламента и институциите като цяло обсъждат въпросите, свързани с сигурността, с границите. Обсъждат се различни разпоредби за засилването на Европа и за съчетаването на санкциите с стимулите. Едно трябва да се разбере обаче. Заетостта и социалните ресурси нямат много общо с нивото на сигурност в Европейския съюз. Нямат много общо и с нивото на сигурност в държавите съседни на Европейския съюз. Заетостта, извинете, Комисията по заетост и социални въпроси трябва да играе водеща роля в дискусията в Европейския парламент. Трябва да обърнем внимание и на съвета – защото ние гледаме на нещата през много по-различна перспектива. Сега няколко по-конкретни коментара. Смятам, че трябва да се опитаме да обясним на всички, включително и на Европейската комисия, че това съкръщаване на разходите и след това водене на битка за тяхното връщане трябва да приключи. Това не е сериозно. Това, което вече е влязло в бюджета, трябва да бъде утвърдено без тези излишни преговори. Спешно е да се предоставят средства за Европейския социален фонд. Доста натиск бе наложен върху този фонд през 2016 година. Тежки изисквания ще има и доста плащания предстои да бъдат извършени от същия този фонд през 2017 година. А това е тясно свързано и с следващата точка от дневния ред за тристранните преговори. Относно фонда за най-уязвимите. Той също не разполага с достатъчно средства гаранцията за младежката заетост също трябва да бъде подплатена с достатъчно средства. И както посочихте преди малко, да не забравяме резолюцията на парламента от 9 март, която е тясно свързана с насоките за раздел 3 на бюджета. В параграф 12 и 13 на тази резолюция Изрично се упоменава това, което очакваме от Европейската комисия по отношение на тези приоритети. И аз упомена и ем, риска от нова невъзможност на извършване на плащанията, нещо, което не трябва да забравяме, когато обсъждаме бюджета за финансовата 2017 година. инструмента за адаптиране към глобализацията, както и другите инструменти, трябва да бъдат подплатени със средства над предвидените от тези в МФР, както постъпваме за поет, кредитите за поети и задължения. Това трябва да бъде включено в средносрочния преглед, но смятам, че всичко трябва ясно да бъде упоменато в бюджета за 2017 година. на плащанията да гледаме като на поетите задължения за 2017 година. Това е предложението ми. На следващо място. Нашата позиция трябва да бъде добре обоснована. Нека да направим конкретни предложения. Аз ви уверявам, че е, групата на социалистите и демократите ще излезе с такива предложения. Благодаря, Улрика Требезиус от ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Първо да благодаря на докладчика, защото самия господин Гайер го каза. Ние все още изчакваме предложението на комисията, така че за момента можем да разговаряме само най-общо. Господин Брок, може ли да го изключите, докато говоря това нещо? Предложението на докладчика съдържа искания за програми и разходи, но не виждам как можем още по-ефективно да започнем да използваме наличните средства. Един от принципите на преработката на бюджета на Европейския съюз от 2010 година беше принципът на добавена европейска стойност, т.е. европейската мярка трябва да бъде по-ефективна, отколкото би била националната. Ето защо настояваме парламента да се придържа към този принцип, за да продължим да имаме и подкрепата на гражданите. Сега по-конкретно подкрепа на МСП чрез програми като Косме, това е много добре, така че трябва да се направи добра оценка, която да се превърне в предпоставка за влагане на повече средства. Пак конкретно в инициативата за младежка безработица, спомената вече от докладчика. Тук искам така настоятелно да предложа ефектността на тази мярка да се преразгледа, преди да, за нея да се предвидят още разходи. Докладчикът, разбира се, правилно спомена борбата с бедността и гаранцията за децата. Никой не би възразил да подкрепим децата, но не ни е ясно с каква бюрокрация ще е свързано това и как ще бъде финансирано, така че пледирам за малко повече яснота по тези въпроси. И не на последно място стана дума за кризата с бежанците. Смятаме, че и Европейския фонд за подпомагане на най-уязвимите лица би могъл да съфинансира мерките за борба с бежанската криза. Благодаря. Председателят, благодаря Мариан Харкин Алде. Благодаря ви, благодаря и на докладчика за предоставените тази сутрин обяснения. Благодаря за това, че изложихте и вашата гледна точка. Не, че не мога да се съглася с всичко, което казахте до сега. Да, действително всичко се промени и много от вас казаха, че не можем да продължаваме да работим по обичайния начин. Но аз се опитвам да помисля за конкретните стъпки, които можем да предприемем, за да променим обичайната практика. Да, знаем как да предприемаме малки стъпки. Съгласна съм с господин Пирински. Вие казахте, че това, което е в бюджета, трябва да се остане там, защото в противен случай само ще загубим времето и енергията си. Същевременно обаче се нуждаем от радикална промяна, защото всичко радикално се промени. Кризата с бежанците оказа голямо влияние върху бюджета – а бюджета е чисто и просто не е предвиден да се справи с това предизвикателство. Госпожа Морен Шартия също е права. Да, можем да използваме съществуващите инструменти, като Европейския социален фонд и така нататък. Тези инструменти ще ни помогнат, но според мен не разполагаме с достатъчно финансови средства. Чисто и просто се нуждаем от повече средства. Вече доста поета ангажименти имаме и гъвкавостта не ни позволява да се справим с предизвикателствата. Аз просто разсъждавам на глас. Наистина не съм сигурна как да се справим. За да не стане след 12 месеца да се видим отново, без да имаме успех. Нека поне да можем да си кажем по А, Б и С постигнахме успех. Интересно би било за мен да чуя мнението на колегите. Как смятате, че бихме могли да се справим? И накрая, докладчика спомена, че трябва по интелигентен начин да се насочим към финансовите средства – освен глобалната картинка, трябва да помислим и за средствата, които вече сме разходвали и да сме сигурни, че тези средства, които сме разходвали, сме ги е, разходвали интелигентно. Това е тясно свързано и с следващата точка от е, дневния ред, но наистина исках да спомена с вас някои свои мисли. Благодаря. От името на зелените нямам посочен докладчик в сянка. Никой не се и обажда. Минаваме на Европа на свободата и пряката демокрация. И те нямат докладчик от ФНЕ Мар Бидзото я няма. Кой ще докладва? Благодаря, господин председател. Аз бях впечатлен от казаното от е, генералния докладчик. Благодаря ви за всичко, което казахте. Вашите думи е, малко ме плашат. Това мнение се споделя от всички докладчици. А именно бизнес, е, както винаги. което означава да правим от всичко по-малко и нищо определено. В категории 3 и 4 средствата вече са изразходвани за управлението на миграционните потоци за 2016 година. А сега сме април месец. Какво ще правим през следващите месеци? Ще преустановим плащанията ли? или ще ги вземем от някой друг бюджетен ред, за да може да продължим да управляваме миграционния поток. Господин докладчика заяви, че политиката ни по отношение на заедостта на младите хора поставя въпроси е, във връзка със своята ефективност. И е, крайно време беше, действително. Вие казахте, че за вас че според вас Европейския парламент трябва да се справи с този проблем и че освен това трябва да се борим с бедността по смисъла на целите за 2020 година, нещо, което ни потвърдиха представителите на социалистите и демократите госпожа Морен Шартие. В заключение, за да не отнема много време, бих искал да попитам дали докладчика за бюджета ни описва управлението на Европейския бюджет като някакъв а, кладенец, а, на който никой не му е ясно какво се слага в него и а, какво излиза от него. Каква е тази лавина от неплатени фактури? Никой не знае за какво са отишли средствата за 2014 година, а сега подготвяме бюджета за 2017. Дали това е един вид а, съобщение за скорошен фалит, освен ако Европейската Централна банка не реши да напечата малко пари? Всичко това ще задълбочи мизерията и бедността на хората, ще увеличи безработицата на младите хора. Госпожо Морен Шартие, права бяхте, това е като лепенка върху гипсиран крак. Не зная защо се заблуждавате, но основният проблем е социалният дъмпинг. Директивата за командированите работници, която сега желаем да преразгледаме свободната конкуренция, за която никой не говори. Всичко това води до мизерията на хората. Мисля, че господин председател ще се съгласи с мен. Търговските споразумения, прословутото трансатлантическо споразумение, това са все въпроси, които не се опоменават от докладчика по бюджета. Според мен това е основната причина за нашата мизерия. Да не споменавам граничния контрол и така нататък. Всички знаете какво е мнението ми за приема на бежанците. Нямаме средства да приемаме тук цялата мизерия на този свят. Сирия и съседните и държави също могат да поемат бежанците. Защо все Европа трябва да го прави? Основния лост са малките и средни предприятия. Когато хората работят, имат доходи. Когато имат доходи, имат покупателна способност и могат да образоват децата си а 80% от хората работят в малки и средни предприятия. Така че защитете тези хора. С което ще приключа, господин председател. Okay, then... И така, нека и аз да добавя своя кратък коментар. Докладчикът каза, че през близките дни се очаква излизането на оценката за инициативата за младежка заетост. Силно се надявам, че няма да ни се представят резултати по този, подобни на тези, които ни представи Европейската сметна палата за една разумна инициатива, която обаче е забуксувала някъде в дълбините на бюрокрацията. Надявам се, че няма да стане така с инициативата за младежка заетост. И сега а, думата има Йенс Гайер за заключителни бележки. Позволете ми да споделя с вас две неща, които според мен ни насочват към това какво можем да направим. Имам предвид това, което каза госпожа Харкин за радикалните промени. Аз говоря за това, което реално можем да направим. Договорът от Лисабон беше чудесен, аз го намирам за чудесен. Има само един недостатък, поне от моя гледна точка и от бюджетарска гледна точка – в бюджета. бюджета има, за бюджета се предвижда едно четене, което прави парламента по-слаб, отколкото бяхме преди Лисабон. Тоест ние сме в положението да сме принудени да се споразумяваме с съвета, колкото и да ми е мъчно. Няма да ви лъжа за нашето становище в тези преговори с съвета. Няма да ви лъжа, че сме по-силни, отколкото сме в действителност. Няма да създавам грешни впечатления. Така че ключът към успеха на преговорите е председателството на съвета. За съжаление при италианците беше катастрофално. При председателството на Люксембург нещата бяха много добри, защото председателството първо се споразумя с парламента и след това внесе и наложи в съвета компромиса. Сега, ако започнем с а, преговорите с председателството. Аз мисля, че това ще бъде при словашкото председателство. Те пък дори и правителство нямат в момента. Ще се срещна с посланника, за да го попитам как смятат технически да подходят към проблема, защото там е ключът. Обяснявам защо. Миналото година италианското председателство пропиля две седмици от времето за помирение, след което внесе проекта в съвета и го внесе в парламента и каза гласувайте. Да, това са различни подходи различните председателства третират по различен начин парламента. Сега ще видим как ще се разберем с словашкото правителство. първо, това, което искам да знаете е, че по въпроса за бюджета парламента не е толкова силен вече, колкото беше преди Лисабонския договор. Има хора в Европейския парламент, които са отдавна тук и не са свикнали с тази мисъл. Даже виждам и така висши чиновници от комисията, които още не са осъзнали тази стратегическа програма. Второто е, че категориите в бюджета не са взаимно заменяеми, т.е. не мога да взема пари от а, едно перо, което според мен е прекалено богато финансирано и да ги преместя там, където смятам, че има повече нужда от тях, примерно ЕСФ. И на трето място, по същество, голяма част от това, което имаме право да вършим с европейски пари, е заложено в рамковите директиви за фондовете. Тоест има едни разпоредби, това, което се променя е коя година колко пари ще се похарчат и това е за което спорим. Затова в самото начало подчертах, че подходът на съвета е да се движим между, ак, е, с възможно най-голям марш между действителните разходи и горните градости а, граници. Затова беше така изплащанията по регионалните и социалните фондове, където на места съкръщенията бяха едва ли не произволни. Също така искам да подчертая нещо, понеже госпожа Трибезиус постоянно се връща на въпроса за това правилно ли се изразходват средствата това е аргументация на ЕКАРЕ, която я чувам постоянно на какви ли не езици, най-вече на английски, от време на време и на немски. Уважаеми колеги, 80% от европейските пари се изразходват при споделено управление, т.е. държавите членки е, на място решават как ще се харчат регионалните и социалните фондове. Така че е в ръцете на държавите членки, как точно ще се изразходват средствата по тези фондове. Най-често те решават и как най-добре да се изразходват средствата по региони. Но когато, след като 80% се харчат при споделено управление, то и 80% от отговорността трябва да бъде на държавите членки. И някой, ако се оплаква, че тези пари се харчат грешно, да бъде любезен да се обърне към държавите членки. Британските колеги от ЕКР непрекъснато повтарят, че парите се харчили неправилно и да се върна отново на Европейската сметна палата, която прави своите проучвания и проверки за изразходването на средствата от държавите членки. И а, за най-голямо наше очудване в Великобритания тези проби нямат кой знае какъв положителен резултат тук. А, и както самата сметна палата констатира, има доста грешки. Тоест, ако колегите от ЕКР се обърнат към собствения си двор и се погрижат за по-правилно изразходване на средствата от тях, ще направят голяма услуга на Европа. Очевидно, те нямат желание за това, още повече, че е, са свикнали да повтарят едно и също. Що се отнася до фонда за най-уязвимите лица, да, има го, но и за него държавите членки първо решават дали искат да освояват средства от него. Например, Германия реши да не иска и на второ място, как ще се харчат парите. Разбира се, че пари от него могат да се изразходват за работа с бежанците, но, уважаеми колеги, първо това е решение на държавите членки и второ, това не е някакво чудодейно оръжие, защото разпределена глава от населението в държавите членки, средствата са, са смешни. 140 милиарда евро е бюджета, да, повече пари от някои национални бюджети са това, но ако го разпределим из Европа, ще видим колко са малко тези средства. Що се отнася до насърчаването на МСП, напълно споделям мнението на колегите, които настояват за това. И смятам, че всички ние заедно ще се преборим инструментите, с които разполага Европейският съюз, да бъдат използвани правилно. Но най-важният лост са регионалните фондове так, и така, че ще настояваме плащанията да бъдат наистина за създаване на заетост, нещо, което е решение на регионите. Проблемите за това се решават държавите членки, т.е. фондът, рамката е на лице, има го законодателство, сега започва работа по новите оперативни програми и там може би ще трябва да хвърляме по едно око дали се работи правилно. Господин Мартен, естествено, че знаем как се харчат парите, Естествено, че познаваме годишните отчети на до годишните доклади на Сметната палата, за това и освобождаването, което тук извършваме ежегодно и така нататък. Но там, където трябва да се вгледаме много внимателно е дали парите са харчени не само правилно, но и ефективно. бюджетът, който е ориентиран към резултата. Това е бюджета, който иска госпожа Кристалина Георгиева. Колкото по-малко програми се реализират за една година, толкова по-малък е смисъла да се е, преглеждат на 3 или 6 месеца. Примерно един мост се строи за 3 години, значи на третата година се виждат резултатите и се вижда правилно ли са похарчени средствата или не. Европейският съюз постоянно работи по подобряване на практиката си на изразходване на средства. Благодаря. Благодаря на колегата Гаяр. Мисля, че през следващите седмици ще се занимаваме постоянно с темата бюджет. Предстоят три етапа. Следващият е тема на следващата точка от дневния ред – мандата за тристранните преговори. Благодаря. Благодаря ви и е, благодаря на докладчика за експертното му мнение. Преминаваме на пета точка е бюджет 2017 мандат за тристранния диалог. И имаме проекто мандат, разработен от секретарията. Нямаме време сега да ви го представя. Той е достатъчно кратък. Вероятно сте се запознали с него. Още по време на предишната дискусия стана дума, че за нас ще е важно да настояваме най-важната по наше мнение цел, а именно заетост за младите хора, да намери подобаващо място в бюджет 2017. Затова и акцента на проекто мандата е върху тази тема. Е, трябва наистина да се погрижим за ефективни програми в това отношение. На заседание на наша комисия сме стигали вече до из, из, извода, че не желаем да произвеждаме бумащина, напротив, искаме да подпомагаме практически мерки с бюджетни средства, така че да се създадат добри работни места, качествени работни места, като се фокусираме особено към а, хората в неравностойно положение, възрастните хора, а, трайно безработните, мигрантите – и преди всичко да се погрижим за добро управление на бюджета. Указанията, които цитирах на Сметната палата, в които се казва, че младежките инициативи, младежките групи за действие са потънали някъде из бюрократичните тунели, това не е най-добрият пример. Мисля, че от наша страна сме длъжни да наблегнем на това, че са ни необходими бързи практически решения, които са разумно финансово подплатени. Това може да стане Веднага ще ви дам пример. От няколко месеца се занимавам с две инициативи. Едната е транснационалната образователна инициатива по линия на Европейския социален фонд. И непрекъснато слушам, да, става възможно и така нататък, но когато е, става дума за практиката на място, нещата започват да буксуват. Второто нещо, което трябва да бъде важно за нас, е въпросът за това как да се даде съответната подкрепа за интегрирането на младите мигранти. Разговаряме за подкрепа на МСП и подпомагане на МСП Имаме достатъчно гръмки заглавия по този въпрос, но малко са конкретните неща. Ето това може да се свържи с инициативата за младежка заетост и инициативата за заетост на мигрантите. Мигрантите обикновено нямат, е, не са преминали през някакво обучение, но ако Европа им помогне, помогне на държавите членки да създадат някакви сдружения за обучаване на мигранти, е, това ще съдържа достатъчно потенциал. Някои важни индустриални държави в Европа миналата година е, имаха свободни места за обучение. 41 000 места останаха незаети в Германия миналата година. Това е огромно пропиляване на ресурси. Ето, че е, могат да се предвидят съответните програми, така че мигранти, а и защо не безработни от други европейски държави да заемат тези места за обучение в производството, но това е мярка, която трябва да има и своята финансова подплата в съответния бюджетен ред. По време на дебата, разбира се, ще е, преговаряме за конкретното попълване на тези бюджетни редове, за мен това е а, важно, но по-важно е колкото може по-бързо да решим да ги има тези бюджетни редове. Така Европейският съюз ще може да а, така продължи да печели доверие, защото ако в скоби и този път се изложим, няма да е добре. Това беше от мен. Сега Елизабет е, Марен Шатие има думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, че ни представих този мандат за преговори. Разбира се, напълно ви подкрепяме и сме съгласни с голяма част от казаното от вас. Бих искала да се спра на няколко елемента, които ми се струват особено важни. Всъщност на три основни елемента. Първо, професионалната интеграция на младите хора. Бих искала в рамките на преговорите, господин председател, в рамките на преговори, тези тристранни преговори, всички да сме единни в позицията на защита за гаранцията за младите, която е най-силният инструмент, с който разполагаме за професионалната интеграция на младите хора. Припомням ви, че инициативата за младежка заетост е инструментът, който засилва гарантията за младите хора в регионите, където младежката безработица е най-висока. Тя този инструмент допълва гаранцията за младите хора, но не бива сами да си правим харакири и да забравяме основната си е, истинска политическа цел, а именно интеграцията на младите хора. Трябва да защитаваме инициативата за младежка заетост, но тя представлява само 6 милиарда евро от е, Европейския социален фонд, който има още бюджет от близо 80 милиарда евро. Така че виждате какво искам да кажа. Трябва да защитаваме заедостта на моите хора като цяло. На второ място, с пълно право в анализа си споменахте проблемът с а, е, стажантите. Бих искала да ви обърна внимание на положението на младите стажанти, които се обучават. Не бива целта на държавните и правителствени глави да бъде младите да са част от някаква форма на обучение, само за да не увеличават броя на безработните. То защо ви моля наистина да бъдете много бдителни, защото има опасност да забравим основната си цел, а именно професионалната интеграция на младите хора. Това е основната ни цел и по никакъв начин не бива да отстъпвате пред съвета. Това е основното, което трябва да защитаваме и по резултати, които ще постигнем в тази област, ще ни съдят. И трябва да направим всичко възможно, за да може нашите граждани да са наясно с реалната политика и решения, които взимат държавните правителствени глави. И трето, с пълно каза с пълно право казахте, че е важна и целта за професионална интеграция на бежанците и в частност на младите сред тях. Тук отново трябва да се постави акцент върху метода на интеграцията. Защото като виждам какво се случва на място, оставам с впечатлението, че се избира един метод на поетапност. Започва се с досието за подадено обещо, след което с признаване на дипломите, с научаване на стика и т.н. Но мисля, че ако продължаваме да работим по този поетапен подход, няма как да постигнем резултати. Много по-спешно е положението. Имаме нужда от извънредни мерки и ми се струва, че проблемът с ученето на езиците трябва да бъде разрешен незабавно. Тоест няма така да има интеграция и професионална интеграция до момента, в който тези хора не са научили езика на съответната държава. А проблемът с признаването на дипломите и съответствието на квалификацията също трябва да е област, която да действаме много бързо и трябва да отстояваме позицията си пред съвети и държавните правителствени глави, които много говорят, но много малко се ангажират на практика. И не искаме празни думи. Когато изготвяме европейски политики тук в Комисията по заето социални въпроси, то е защото вярваме в конкретните действия. Благодаря ви. Благодаря. Георги Пирински, нали? Thank you, Chairman, and uh, thank you for... Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за проекто становището, което ни представихте. То съдържа много елементи, с които споделяме. И бих искал да се спра на точка първа – тя гласи, бюджетът за 2017 година трябва да изиграе ключова роля в насърчаването на економическия растеж, създаването на работни места и борбата срещу бедността в държавите членки. И това не трябва да остане само на хартия, това би трябвало да бъде един ангажимент, който трябва да поемем и да, към който трябва да се придържаме през цялата тази финансова година. И в този контекст отново държа да подчертая колко е важно да има адекватни бюджетни кредити за платни ангажименти за европейски социални социален фонд. Като вече казах, то ще започне, ще навлезе в периода на интензивно прилагане и през 2017 година държавите членки ще имат нужда от плащания. Също така държа да подчертая отново, че има нужда от заделяне на средства за борба с детската бедност и предоставяне на основни услуги за децата т.е. храна, жилище и достъп до здравоопазване отново имаме нужда от твърд ангажимент и предоставяне на необходимите кредити за плати и задължения за инициативата за младежка безработ... заетост. И тук отново припомням решението на парламента от 9 марта в параграф 12 ясно се заявява, че перспективата за навлизане на пазара на труда чрез висококачествени предложения за работа, обучение или учене трябва да бъде на разположение на младите мигранти и бежанци. Т.е. тук има конкретно, конкретен ангажимент отново, който сме поели, който трябва да се превърне в конкретни мерки. Също така трябва да се осигурят необходимите средства за изпълнителните агенции, включително и за покриване на разходите за служителите им, защото те участват активно в изпълнението на тези цели. Не бива да забравяме и общите маржове на МВФ, който ще бъде увеличен за периода 2014-2020 година, който включва и 2017 година, разбира се. Говорим за функциите посветени на борбата срещу младежката безработица и гаранция за младите хора. И накрая чухме призивът на Язгар за по-реалистичен подход, чухме притесненията на госпожа Харкин, че чисто и просто не сме в състояние и ясно да покажем, че не искаме да продължаваме да работим както винаги, но мисля, че е крайно време да вземем предвид факта, че и миналата година, и тази година има ясни опити за изменение на бюджет. Със сигурност е, има нужда от просмислене на политиките, за да не се стига до етапа, в който пак трябва да изменяме бюджета. И след това, господин председател, има и тази практика, с която не съм много наясно. Става дума за тези доверителни фондове, които се създават с решения на съвета по конкретни причини. И по този начин оставаме с впечатлението, че цялата бюджетна процедура има все по-случайен характер, все по-малко подлежи на демократичен контрол и все по-малко чрез нея постигаме политически потенци, които сме си заложили. Благодаря ви. E Благодаря. Сега е Олрике Требезиус от ЕКР. Трябваше да говори, но я няма. В такъв случай госпожа Харки. Well, think... Благодаря ви. Ами струва, мисля, че в общото разискване тази сутрин вече подчертахме някои от основните елементи. Е, но да се спомня няколко по-конкретни коментара Разбира се, в рамките на гаранция за моите хора се включва инициативата за младежка заетост. И съм съгласна с госпожа Мораша, Тя, Не бива държавите членки да използват този инструмент, за да подобрят статистиките, включвайки моите хора в някаква програма за обучение. Не е това целта е на инструмента, държа да го изясним. Освен това, Идеята на гаранцията за младите хора е да се предоставят конкретни и качествени предложения. И това е един от елементите, на които се спря Европейската сметна палата в своя доклад. Качеството на предложенията, които се правят на младите хора. Не знам какво се случва в другите държави членки, но в моята страна се водят много разисквания за предложенията, които се правят на младите хора. И голяма част от тях със сигурност не могат да бъдат определени като качествени. Господин председател, вие самият споменахте стажовете и чиракуванията на място. въпросът ми е защо младите хора смятат, че няма да има работа или пък работа, която се предлага недостатъчно привлекателна. Не съм много наясно, може би ще можете да ми отговорите. Освен това в нашата комисия често се твърди, че този модел трябва да се че, че моделът, който съществува в Германия, ако други държави, трябва да се приложи в другите държави членки. Това е валиден довод, но не бива да забравяме, че отделните държави членки имат различни системи, но като цяло подкрепим дуалната система. И цялостният въпрос за хората, за младите, неработещи, неучити, необучаващи се хора. През последните седмици стана ми стана ясно, че това са различни категории, въпреки че се обхващат заедно от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Говорим за хората, които са неработещи, неучени, необучаващи се или съкратените служители. Не винаги е лесно да се събере обаче необходимият брой на млади хора, за да може да се кандидатства по е, Европейския фонд за подпоспяване към глобализацията. И затова трябва да направим всичко възможно да гарантираме, че заложените там е, възможности се използват максимално. Също така смятам, че трябва да се насърчава предприемачеството от моите хора, в частност социалното предприемачество, както и цифровизацията и възможност за създаване на нови работни места. Тази сутрин бях взех участие в едно от най-вълнуващите заседания, които се присъствала тук в Европейския парламент, посветено на цифровизацията и новите възможности за заетост. Те наистина са великолепни и самата аз започвам за път си давам сметка за всички тези възможности и се питам как можем да ги превърнем в реалност, в реални работни места и смятам, че това е факт, който бюджета ни не бива да пренебрегва. И накрая е въпроса за детската бедност. Редица колеги я споменаха. Да, важно е родителите да си намерят работа и то в достойни условия, за да може да извадят децата от бедността, но имаме нужда и от целенасачени намеса с европейски средства. Благодаря ви. Благодаря. Зелените не са ми подали име. ФДД не. Също от ЕФН. Кой ще говори? Господин Мартен си говори. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин докладчик. В поредните ви, в поредния ви доклад се намира, отново срещаме ни същи доводи. Първо, Европейски съюз трябва да допринася за създаването на работни места и борбата срещу бедността. На второ място, програми насочени към справяне с младежка безработица. Всички сме съгласни, че това е основното ни притеснение. На едно от заданията на парламентарна комисия дори стана ясно, че говорим за младите от 16 до 25 години. След това започваме да говорим от 16 до 30 години. Сега скоро ще заговорим за моите хора между 16 и 40 години. Ами някак си, като че малко късно се сетихме да се занимаем с тези хора и е крайно време да им помогнем да навлязат наистина на пазара на труда, не просто да ги подкрепяме непрестанно. Трета точка се говори за творчески подход, подпомагане на най унеправданите слоеве на обществото, като ам, жените, е, бедните, най-възрастните и мълцинствата. Но аз не разбирам много какво имате предвид тук, е, господин председател, под мълцинства. Не знам за какви мълцинства говорите. Точка четвърта. Програми за борба с е, безработицата и социалното изключване и бедността. Точка 5. Професионално обучение и учене през целия живот пак ви припомням, нека да внимаваме и с тези системи за обучение, да не прикриваме истинският брой на безработните, а това, което се разпространява и с целия Европейски съюз. Насърчаване на цифровизацията, това е естествено. Следващата точка е насърчаване на предприемачеството, което също е естествено. подкрепата за единия пазар, който предвиждате в точка 9, разбира се, аз съм между държавите членки, но Точка първо, никъде не споменавате мултинационалните компании, които всъщност са бенефициенти на 90% от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Може би трябва да се правите този факт. Също така, по-малко ме изненада фактът, че в встъпително си изказване казвате, че трябва да се помогне на малките средни предприятия и на най-малките предприятия. Повтаряте го непрестанно, повтарят представителите на всички политически групи, но в един момент в девете параграфа на вашия доклад не говорите за подкрепа за МСП и най-малките предприятия, което е жалко. И накрая в точка 9 трябва да ви кажа, че има много сериозни проблеми. Това е една това е едно добро желание. Твърдите, че бюджета трябва да допринася за доизграждането на единия пазар. Ние се противопоставяме на тази идея, тъй като един пазар просто не работи. Конкретно способността и социалното сближаване, да, но и те не работят. Разработването на политика за корпоративна социална отговорност и наблюдение за начин, който се изпълняват социалните норми. Ами всичко това са добри желания, но за съжаление от десетилетия насам си даваме сметка, че тези цели са непостижими и ще чисто и просто не функционират. Благодаря ви за вниманието. Добре. Нека да отговоря на някои въпроси от дискусията. Първо, тук става въпрос за мандат за тристранни преговори, а не за някакъв задълбочен работен документ по въпросите на младежката безработица. На второ място подчертавам, че ние непрекъснато повтаряме колко е необходима подкрепата на МСП. Поне за Германия знам, че те са 70% от а, предприятията. Имаме 14 000 41 е, хиляди стъжански места, които не са заети. Много малки и средни предприятия ми казват, примерно, че нямат отдел обучение, но с най-голямо удоволствие биха назначили и обучили млад мигрант без образование, но им е, но им трябват социални педагози, хора, които са оправомощени и са учили да обучават. Те не могат да си ги позволят. Ето тук можем да окажем практическа финансова помощ. Тук можем да насочим финансови ресурси, да групираме тези предприятия, да наемат обучители за мигрантите. Това имах предвид под практическа помощ. На това не е тема, която трябва да бъде вписана в мандата. Това е тема, по която първо трябва да се преговаря и второ би могло да се превърне в пилотен проект, който в следващата фаза на работата на нашия комитет, на нашата комисия по бюджета да се обсъди вече като част от него. Едва ли някой ще ми възрази. Така че тогава вече ще говорим по самия текст на дадено становище, а не да спорим по а, намерението. Така че предлагам а, на едно от следващите си заседания да говори за пилотни проекти в връзка с бюджета. На трето място, това, което се каза за стажовете, беше много важно. защото стажът е път към подходящата професия или допълнение на професионалните знания. Стажът обаче не е заместител на упражняването на труд. В днешно време в Европа достатъчно се дискутира за злоупотребата с стажанти, които работят безплатно. Това не може да бъде перспектива на бъдещото професионално ориентиране в дадено предприятие има трима, четирима стъжанти, работят години наред и след това са принудени да отидат в друго предприятие, къде да се молят за милост да ги обучат за друго. Ето за това се обсъжда в обществото в момента. Затова моят акцент не са стажовете, а разумни а, задълбочени възможности за професионално обучение или като дуално обучение или като специализирано професионално, защото злоупотребата с стъжанти е проблем, с който трябва да се борим. Толкова по изказванията от дискусията. Е, крайният срок е, за измененията е 11 май. На 15 юни ще гласуваме в комисията. А, на 13 юни ще е гласуването в бюджетната комисия. До тогава имате възможност за изменения. Преминаваме към шеста точка от дневния ред. Доста сме изостанали. Това е докладът за приложението на директивата за почтенските услуги. Жорж Бах има думата. Благодаря, господин председател едва ли е необходимо да ви обяснявам какъв е предметът на доклада. Известно е, че през 2008 година беше приета директивата за почтенските услуги и комисията беше призована на 3 години да представя доклад за прилагането. И става въпрос за сектор, който е в прелом както от технологична гледна точка, защото технологията се разви кукообразно, така и в други отношения. Така че този сектор има своите универсални услуги, има и специализирани почтенски услуги. Това са всъщност два сектора в един. Докладът на комисия, в доклада на комисията първо се констатира, че липсват достатъчно надежни данни нещо, което, на което често се натъкваме. Данните или са остарели от 2012 година, примерно, или не се предоставят от държавите членки, респективно от сектора. За това най-важното е, е да се събират надежни актуални данни. Това е една от препоръките ни. Друг момент – продуктите, услугите, на, в а, сектора, те се припокриват, границите между тях започват да се размиват, нещо, което осложнява въпроса с прозрачността. Ето защо Нашата задача е да обърнем внимание на заетите в този сектор и да се занимаем с техните условия на труд. През 2013 година 1,2 милиона хора са били заети в областта на така наречените универсални услуги но в доставката на колети, в областта на експресните доставки е, не разполагаме с достатъчно надежни данни, ако ги имаме, те са от 2010 година и сочат около 270 хиляди. Броят на заетите в класическия сектор, универсалния, е намалял, намалявал годишно с 4%, нещо, което ме кара да изтъкна ролята на социалните партньори, които в много държави членки са се опитали все пак да направят социално поносим прелома в почтенския сектор. Разбира се, не е постигнато оптималното, но все пак в сектора е бил постигнат сравнително мек преход. Както вече казах, има голяма разлика между предлагащите универсални услуги и техните конкуренти. От това расте броят на мнимите самостоят... на мнимата самостоятелна заетост и други отрицателни явления. Мисля, че и в този сектор трябва да искаме колектив, е, преговори, колективни трудови преговори, определяне на тарифи и а, зачитане на факта, че условията на труд са стресови, ще стават по-стресови в бъдеще, както се боя. И на последно място, или на предпоследно място, ще изтъкна значението на обучението и квалификацията и преквалификацията. В сектора тези неща общо взето вървят, но той продължава да се променя. За това се чувствам задължен да наблегна на тези обучения, както и на различни социални проекти. Трябва да настояваме за допълнителни е, допълнителни данни и освен това приветстваме секторния диалог, който се води. Това е общо взето. Знаете под какъв е проблема на докладчика. В първия проект доклад трябва да бъда максимално кратък. Аз самият ще внеса редица изменения. С нетърпение очаквам работата с докладчиците в сянка, както и вашите предложения. Благодаря. Юта Штайнрък от СИД. Благодаря на Жорж Бах, както за отличното становище, както и за чудесното изложение, което направи току-що, което ми спестява необходимостта да говоря дълго тъй като бяха изтъкнати всички аспекти, които са важни за европейското ниво. И все пак от името на моята политическа група ще внесем някои изменения във връзка с веригите от поддоставчици, които могат да се окажат голям проблем в сектора. Става въпрос за спазване на работното време, спазване на времето за управление на МПС и за почивка и прочие. Тук трябва да се засили контролът, както и сътрудничеството с социалните партньори. Също така и по отношение на техническия напредък говорим за дигитализация, който следи медиите, вижда как почтите предлагат и използват нови методи, методи. Говори се вече за използване на дронове, въобще по различен начин се формират процедурите по време на работата в следствие на дигитализацията, така че тук трябва да създадем рам, рамкови условия. Благодаря. Благодаря. Козма, Козма Злотовски. Tanieszy. Е, chciałbym również bardzo podziękować panu Żorżowi Bachowi za przygotowanie. Благодаря ви. Аз най-напред бих искала да благодаря на господин Бах за за доклада му. Имам всъщност два важни въпроса. Първо, трябва много ясно да се заяви, че в Закона на пощите услуги служителите и работещите играят ключова роля, особено у нези, които се занимават с тежък труд. Ето защо трябва да им осигурим възможно най-добри условия на труд. И тук не говорим само за заплащането, а за стабилността на работното място, развитието на уменията, и най-вече предвид цифровизацията на економиката. Често почтенските услуги са държавна собственост. И често те носят отговорност за подобряване на стандартите и преустановяване на работни практики, които не дават възможност на работещите да се възползват от високите стандарти. Конкуренцията на пазара на пушките услуги често не води до подобряване на условията на труд, а до ценови войни, от което страдат хората. частните дружества, предоставящи почтенски услуги, често правят всичко възможност да спечелят а, а, тръжни процедури, което пък от своя страна води до ексцеси и не спазване на трудовото право в областта на почтените услуги. В Польша, например, имаше такъв случай с, а, с оператор, който работеше за държавните почти. да предлагаше услуги на много ниски цени, но осигуряваше почебни условия на труд за своите служители. Разбира се, конкурентоспособността е много важна, но операторите не бива да могат да се покодетелстват за смятка сметка на служителите. Почтовите услуги играят ключово значение за функционирането на държавите, защо служителите в сектора трябва да са сигурни, че правата им се зачитат и съответно да могат да работят при достойни условия. Благодаря ви. Благодаря. Думата има Мариан Харкин. Благодаря ви, господин председател. Е, не от не само обсъждаме директивата и последиците от нея за почтите услуги в Европа и съм съгласен с докладчик. Данните, с които разполагаме, не са достатъчно скорошни. Говорим за данни от 2010-2011 година и затова е много трудно да се направи цялостна оценка на случващото се. И дали някои от основните ни страхове са се изпълнили или пък нещата са се поравновесили малко. Броят на писмата, които получаваме, са намалели с близо 4% годишно, но пък за сметка на това се увеличава броя на колетните практики. В някои държави членки и някои от националните органи за защита на конкуренцията насърчават а, мерки срещу а, доминиращите позиции на някои оператори и практиките за нелоялна конкуренция, които те прилагат. Това е проблем, но нас ни вълнува повече в нашата комисия последиците от тези практики с условията на труд на служителите в почтенския сектор. Не съм започнал да се занимавам сериозно с, с въпроса все още, но изглежда, че като цяло доставчиците на универсална услуга го осигуряват приемливи условия на труд. Обикновено има браншови споразумения с тях и се подхожда от страна на работодателите по отговорен начин. Но трябва да следим внимателно какво се случва с сегментите от пазара, които са отворени за конкуренцията. И а, последният ми коментар е свързан специфичното положение в моята страна, Ирландия. Предполагам, всяка държава членка се сблъсква със собствени особености, но ние сме особено засегнати от затварянето на почтенските клонове в селските райони. Не съм убедена дали темата пряко свързана с директивата, която обсъждаме тук, но за селските райони това наистина е сериозен проблем защото в много случаи почтите услуги също си играят ролята на един гише, където хората могат да получат редица услуги. И затварянето им ще има значителни последици за услугите, до които имат достъп гражданите. Но ви благодаря, господин председател, и благодаря на докладчика. Докладът не е добър и с удоволствие чакам по-нататъчната ни съвместна работа. Благодаря. Сега всъщност Лин Бойлан би трябвало да е наред. Някой замества ли я? Карима Дели. от Зелените и нея не я виждам. Някой ще я замести ли? Отново не. В такъв случай Лаура Аджея от ФДД. Grazie Presidente e soprattutto uh, grazie al collega Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на господин Бах. С, удоволствие ще работим заедно с него по изготвянето на това становище. Най-напред бих искал да... Бих искала да раз... науча малко повече за директивата. До каква степен са били изпълнени предишните директиви? През 1967 година започна процеса на глобализация в сектора. Имаше поредица от реформи и бяха поставени крайна цел за доизграждане на вътрешнията пазар до 2010, година. И от 2011 година, от 1 на 2011 година нататък Италия вече нямаше изключителни е, правомощия и изключителен контрол над почтенските услуги и съответно, съгласно член на първи на регламента, Италия сложи край на монопола, който съществуваше от страна на италианските почти до 31 декември 2010 година и се предполага, че трябва да се въведе закон за либерализацията, но Едновременно с това италианските почти продължават да имат задължение за предоставяне на универсална услуга за още 15 години. Така че ние либерализирахме пазара, сложихме край на монопола на едновременно с това. Отново върнахме обратно монопола на италианските почти и изглежда, че в Италия просто искат да оставят нещата такива, каквито са си. всичко остава запазена територия на италианските почти, които пък от своя страна изпълнява и други функции, като например функция на кредито отпускаща институция. Предполагам, че действително имаше либерализация, имаше възможност други оператори да навлязат на пазара, но до момента няма нещо, което можем да наречем честна конкуренция в рамките на настоящо законодателство. Тоест ние либерализирахме пазара, но монополът продължава да си е в ръцете на италианските почти това е положението в момента в стената. Ще разгледаме становището и, както вече казах, с удоволствие ще продължим да работим в тяхно сътрудничество с господин Бах по това становище. Бицото има думата. Grazie. Eh, brevemente, lo stato d'applicazione della, della direttiva in Italia. Благодаря ви. Какво е положението с прилагането на директивата в Италия? Ами тя чисто просто не се прилага, ако погледнете от гледна точка на потребителите. Както каза и колегата, просто италияне имат монопол над почтенските услуги. И освен това, вече не изпълнява функциите си адекватно. Тя се е превърнала в банк, в магазин, който продава какво ли не, книги, списания и т.н. Но най-лошото от всичко е, че италянските почти се обединиха с, с, с, с Ао Италия с цел набиране на капитал. Единственото, което а, италианските почти не могат да вършат очевидно, е да доставят писма. Аз идвам от един а, планински район, където почта се доставя само веднъж седмично, което разбира се е напълно неприемливо. Ако получите по почтата сметка и не я платите на време, имате сериозни проблеми. И това засяга не само моята община. Редица кметове писаха до Министерството на Италия с призиви да се предприемат някакви мерки. Смятам, че Европейската комисия също би трябвало да се заинтересува от темата, както и по отношение на АО Италия. Смятам, че Европейската комисия трябва да разгледа почтовите услуги в Италия, защото в момента те наистина не осигуряват адекватна услуга за гражданите. И смятам, че това наистина ще бъде добра възможност за Европейския съюз внимателно да разгледа как се осигуряват а, фундаментални услуги, като почтските услуги, например. И, и така, преминаваме сега към следващите изказвания. Ричард Хауит, благодаря ви. Подкрепям колегата Штайнбрук и казаното от нея. И аз е, бих искал да поздравя господин Бах, който направи отлично изложение и подкрепям казаното от него, както за защита на ус, универсалните условия, така и за начина по който осъзнава социалните последици и от реформите в сектора и необходимостта от продължаващ диалог с социалните партньори. Важно е да се подкрепи е, характерът на доставка на универсални услуги, включително и в моята страна. И също така е важно Европейската комисия да ни обясни какво точно разбира за е, за изпълняване на служението за осигуряване на универсални услуги и гарантиране достовни условия на работещите в е, сектора. Има един въпрос, който още не беше повдигнат а именно притесненията, че един начинът, по който се подронват елементът на доставяне на универсални услуги, за почтовите услуги е чрез възможността да се избира, т.е. операторите се избират кои услуги са най-печеливши и избират да предоставят тях, но това отново поставя под въпрос аспект универсални услуги. Отново бих искала да чуя господин Бах. Ще помоля и Европейската комисия да коментира този въпрос, особено в светлината на новото предложение, което ще засяга колетните пратки и електронната търговия. Отново трябва да гарантираме, че се запазва съществуващото статукво и а, се запазва предоставянето на универсалните услуги. Като цяло се спазваме с тази задача, но смятам, че някои от тези практики с избиране на услуги от страна на операторите могат да бъдат по-добре регулирани. Можем поне да се стремим към осигуряване на по-голяма равнопоставеност, за да защитим почтските услуги като цяло. Ще помоля Европейската комисия да ни отговорят. Ще помоля и колегата Баха да отговори с колегите от групата на социалистите демократите ще изготвим изменения, може би, по тази тема. Кристоф Хетман. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja także chciałbym się przyłączyć do słów. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на господин Бах за отличният му документ. Трудно ми е да не се съглася с съдържанието на неговото моят проект от доклад. И след това бих искал най-смирено да отправя една молба към господин Бах. Мисля, че той може да прояви повече смелост по проектите си, особено по отношение на заетите в сектора. Много се изговори за е, дерегулирането на пазара на почтите услуги и всички преимущества, които носят е, тази либерализация, но включително има и негативни последици. Госпожа Харкин спомена този факт, спомена факта, че в малки отдалечени селища почтенските услуги изчезват. Но това не е единствения проблем. Факт е, че конкуренцията често е за сметка на работещите, тъй като търговските дружества се стремят да съкратят своите разходи и как го правят? Ами, правят го чрез въвеждане на по-гъвкави модели на заетост, което пък от своя страна е лоша новина за работещите. Господин Бах прави някои много добри предложения, но аз наистина го призовавам да прави повече смелост в редакциите, които избирам. Dankeschön, Herr Господин Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχοντας εργαστεί επί 30 χρόνια στα ελληνικά ταχυδρομεία, благодаря ви, господин председател. В продължение на 30 години съм работил в гръцките пощи, но за нещастие това е един сектор, който постепенно загива. Писмата постепенно изчезват, все по-малко хора изпращат още писма по почтата. Всички използваме електронни почти. От време на време, може би, изпращаме някоя картичка за коледа по почтата. би трябвало преди всичко да ни е вълнува намаляването на броя на работещите в сектора и фактът, че пенсиониращите се служители не се зам... заместват с нови. Вярно е, че има по-малък обмен на работа, но е вярно също така, че операторите се опитват да съкръщават разходите си и служителите са принудени да работят по-дълго с по-низко заплащане посетих почтенският клон, в който работех на времето и установих, че в момента трима души вършат работата, която едно време вършихме осмина. За нещастие социалните стандарти вече не се спазват и гръцките почти не зачитат правата на служителите. Те са принуждавани да работят когато по време на болничните си отпуски нямат право да си взимат отпуск по болест и т.н. нататък. За съжаление, липсата на колективни трудови договори в сектора даде възможност на голям брой част и предприятия да дават назаем служители на гръцките почти, което струва много скъпо на гръцките почти, но за сметка на това заплащането за самите служители е нищожно. Трябва също така да видим какво се случва в най-отдалечените региони. За съжаление, гръцките почти започнаха да предоставят и банкови услуги, и все по-малко се вълнуват от основните нужди на хората, живеещи в селските райони. Благодаря ви. Благодаря. С това приключихме рунда. Преди да дам отново думата на колегата Бах, Искам да ви окоръжа следващия път, когато получите нещо по почтата, колет или пратка, да говорите с доставчика си за условията на труд. Колегата Хетман обърна внимание, че има какво да се жела и регулира там. В Германия имаме минимално заплащане на тези, които разнасят поща. Те получават това минимално заплащане, но толкова им претъпкват а, колата, с която превозват че не успяват да доставят всичко, т.е. Е, понякога са по пътищата 10 до 12 часа. Това е конкретна злоупотреба. Твърдя, че не е само в Германия и в други европейски държави. Не съм запознат в подробности с доклада на Жош, но знам, че той приема подобни аргументи и мисля, че в е, доклада ще трябва да вземем отношение към този феномен. Жорж, сега ти имаш думата за финални думи. Благодаря. Абсолютно съм достъпен да бъда убеден с такива аргументи, разбира се. И с други колеги ще обсъдим въпроса и със сигурност ще има нещо сериозно в доклада за това. Общата ми констатация е първо да благодаря за подкрепата, разбира се. Общата ми констатация е, че ние работим по становище, т.е. говорим за социалните структури и структурите на заетостта, економическите аспекти, качеството на услугата, това вече е прерогатив на комисията Тран. Там колегата Маркос Фербер пише доклад и мисля, че можем да участваме за свои изменения в него. Мариан Харкин говори за затварянето на много пощи в отдалечени региони, в провинциални региони. Това трябва също да се спомене, защото всъщност директивата задава задължение за спазване на основните условия на труд и за недискриминация. Когато се живе, за жителите в селски регион се затваря почтата, т.е. почтенската услуга вече не се доставя както преди, е, тогава вече е на лице дискриминация и смятам, че в, и в доклада за економическите структури на почтите това също трябва да се спори спомене. Е, няколко колеги обърнаха внимание на незадоволителната ситуация в е, Италия. Някой спомена това, че някои си избират най-привлекателните услуги и занемаряват другите. Е, директивата за почтенските услуги предвижда запазване на универсалния характер на услугата и държавите членки се задължават да спазват това поне за 5 работни дни в седмицата. Ако това не е така, трябва да обърнем внимание в своя доклад. Универсалността на услугата е голямо завоевание, особено за по-отдалечените и селски региони, както и за развитието на социалните условия в общините. С нетърпение очаквам работата с колегите. Интересът тук говори сам за себе си. Благодаря ви много. Благодаря. С това преминаваме към седма точка от дневния ред. Ужасно сме изостанали за доклада на Брандо Бени Фей за бежанците, социалното приобщаване, интеграция в пазара на труда. Ни остават около 45 минути. Знам, че Брандо много бързо, знае, умее много бързо да говори, дано да умее да е и кратък. Uh, президенте. vorrei innanzitutto ringraziare i colleghi. Благодаря ви, господин председател. Бих искал най-напред да благодаря на колегите за работата им по това досие. Аз внимателно изчетох измененията, които предлагат. Има доста положителни предложения, които ще взема предвид в компромисните изменения. Предложенията наистина са много добри и те допринасят за подобряването на качеството на доклада, който изготвих първоначално. Целта е да изготвя точен доклад, който обаче все пак да обхваща повече аспекти на този проблем, който е толкова важен за общественото мнение. Повечето политически групи, с изключение на крайно дясното, смятат, че интеграцията на бежанците в нашите общества е важна. Много призовават към солидарност, към включване на държавите членки в повишаването на интеграцията. За тази цел обаче се нуждаем от гъвкави и приспособими мерки, които да отчитат специфичните нужди на бежанците. Да не забравяме обаче състоянието на економиките на държавите членки. То е различно, така че това са все фактори, които трябва да бъдат отчетени. Да не забравяме различията и в други отношения, които съществуват между държавите членки. Нека накратко да се спра на основните аспекти, които според мен са най-важните. Разбира се, ще се опитам да бъда кратък. Господин Ман, докладчик в Сянка, спомена хуманитарното измерение на кризата и нейните външни корени. В този контекст бих искал да ви напомня значението на правата на бежанците, но да не забравяме, че те имат също така и задължения. Необходимо е да разглеждаме отделните случаи, а не да изхождаме от чисто економическа цел. Защото действително има хора, които се нуждаят да бъдат приети. Необходимо е да бъдат изградени легални канали за економическите мигранти. Някои членове на парламента направиха предложения с оглед отслабване на разпоредбите за минималното възнаграждение на бежанците. Аз не мога да подкрепя подобен подход. Това означава да създадем нова категория от още по-бедни работници и определено ще доведе до засилване на ксенофобията. Не трябва да се прави разграничение между различните хора, които са уязвими а, имаше предложение да се говори за бежанци с а, главно Б, с а, главна буква. да, а, действително нуждаем се от по-ефективно и прозрачно използване на европейските средства. Аз ще отчета предложенията при изготвянето на компромисните изменения. Смятам, че само на теория може да се говори за допълнително обедняване на населението вследствие на интегрирането на пазара на труда на бежанците. Необходимо е да работим, за да се засили политиката на сближаване и политиката на териториално сближаване. Госпожа Вебер спомена необходимост нуждата от бързото интегриране на бежанците в нашите общества, за да не може да се стигне, за да не се стига до тяхното изолиране. Същевременно обаче, аз бих искала да я приканя да подкрепи моите предложения. Аз предлагам това да се направи в рамките на политиката на сближаване – трябва да отредим квота от 25% за тези бежанци. Надявам се, че ако се върнем към 25% в политиката на сближаване, ще поступим правилно. Госпожа Гонзалес Пеняс, докладчик от ОГУЕ, упомена критичната ситуация, в която се намират търсещите убежище. Те трябва да получат достъп до жилище, до образование, но недостатъчните европейски средства от една страна и предизвикателствата, пред които сме изправени от друга, затрудняват нашата дейност. Не трябва обаче това да се отразява по един или друг начин на бежанците. Госпожо Ламберт, благодаря за предложенията ви по някои пасажи в текста. Вие поставяте акцента върху продължителността на разрешителното за пребиваване – Целта е да се улесни интегрирането на беженците на пазара на труда. Наистина, вие дадохте голям принос в нашата дискусия. Приветствам а, сътрудничеството на социалните а, партньори по отношение на интегрирането на бежанците. Нуждаем се също така от качествени здравни услуги за всички, включително и за малолетните и за децата. Специално внимание трябва да се отдели на тези лица, които се нуждаят от международна закрила. Те трябва да получат бърз достъп до правосъдие. В заключение, представителката на EFDD направи някои коментари по текста. Аз подкрепям по-голямата част от казаното. Нуждаем се от посредници, които не само да улесняват езиковия превод, но и да бъдат един вид мост между различните култури. Необходимо е да се направи повече, за да се засили взаимното признаване и за да се засилят правата на беженците в Европейския съюз. Необходимо е също така да не забравяме нашата съвместна отговорност. Държавите, членки, които са в периферията на Европейския съюз, поемат по-голяма тежест. Нуждаем се от технически средства и законодателни такива, за да може да се сложи край на Дъблин – 2 и на неговия перверзен механизъм, който гледа на хората като на а, митнически стоки. Ще имаме специална среща, на която ще обсъдим компромисните предложения. Вие вече сте се запознали с а, някои от моите. Мога да кажа, че разполагаме с добра основа, която ще ни получи и която ще ни позволи, извинете, да работим в интерес на Европейския съюз и неговите граждани. Председателят господин Томас Ман ще бъде заместен от госпожа Морен Шартие или пък от кого? Моля, разберете се. Колегата Томас Ман ме помоли да представя становището му, защото в момента той е в Берлин. Една трета от внесените изменения бяха направени от НП, което показва колко важна е тази тема за нас. Томас разгледа 377 изменения и не откри някакви съществени различия в становищата. Необходимо е беженците да бъдат бързо интегрирани в обществото. Необходимо е също така да се установят езиковите компетенции на хората като в рамките на многогодишната финансова рамка ще трябва да се увеличат средствата в това отношение. Разчитаме на работата на доброволците, на неправителствените организации, точка 22 Бяха внесени също така изменения за правата на жените и децата. Томас Ман смята, че условията на прием трябва да бъдат преразгледани, за да може всички, които са кандидати за обежище, да могат да получат достъп до пазара на труда 6 месеца след като са подали молбата си. Това е доста амбициозно. Виждаме го в точка 24. -та. Томас Ман препоръчва също така изключение от принципа за семейното събиране. Томас Ман е против а, разграничение на бежанци и небежанци до достъпа, по на достъпа до пазара на труда. Колегата точка в втора казва, че понятието бежанец се използва а, всячески в дискусията. Дискусията ни от вчера обаче показва, че трябва да имаме ясни определения, които да са в основата на нашата работа. На следващо място в тези 377 изменения се използват различни понятия мигранти, бежанци, кандидати за обежище, мигранти, хора търсещи търсещи субсидиарна закрила, хора, които търсят международна закрила, хора, които имат статут на беженец и така нататък и така нататък. Преди да се изготвят компромисните изменения, според а, Томас е необходимо да имаме ясно определение а, за тези хора, за да може след това да говорим за достъп до пазара на труда, до образование и така нататък. Трябва да помислим дали това право ще въжи за всички мигранти или само за тези, които могат да останат. Uh, you, Chair, Благодаря ви. Добър ден, колеги. Бих искал най-напред да благодаря на докладчика за добрата работа. Проекто доклада вече показва, че е на лице воля за създаването на целенасочен и ясен доклад. Няколко критики обаче бих искала да отправя. Смятам, че е важно да се подчертае, че не може да говорим за бежанци – Добре е, че докладчика вече е отделил внимание на специалните нужди на най-уязвимите групи сред мигрантите, например децата, жените, възрастните хора и хората с увреждания. Смятам обаче, че трябва да подчертаем, че всеки един беженец е физически субект, който си има личен опит, лична квалификация и лични нужди. Ето защо всички трябва да осъзнаваме трудното положение, в което се намират жените бежанци. Ето защо смятам, че е по-добре да се говори за някакъв специализиран подход на интеграция, който се базира на равните възможности, но подход, който да взема предвид различните нужди на целевите групи. На следващо място искаме се в доклада по-ясно да се каже, че усилията по отношение на интеграцията трябва да бъдат насочени към тези, които ще бъдат в Европа за по-дълъг период от време. Ресурсите са ограничени, което означава, че трябва да сме сигурни, че ги разходваме добре. По мое мнение, ефективното разходване на средствата изисква своевременни процедури по а, даване на статут на беженец, както и специално насочване на вниманието към целеви групи, които да бъдат интегрирани. Бих искала да повторя, че не смятам, че интеграцията на бежанците и на търсещите убежище може да бъде решение на застаряващото население а, на Европа. И затова не подкрепям директивата за а, синята карта. А, това са две теми, които трябва да се разглеждат отделно. Бежанците не могат да ни помогнат да се справим с текущите проблеми в Европейския съюз. Държавите, членки Европейския съюз, трябва да продължат да работят, за да създадат економически условия за растеж и за заетост. Това е успеха и за успешното интегриране на бежанците. Благодаря, Рената Вейбер. Смятам, че достъпен до трудовия пазар може да доведе до по-добрата им интеграция. Изключително конструктивна среща на докладчиците в Сянка имахме и с нетърпение очаквам бъдещата ни работа. Ja, Flexibilität kann manchmal auch zum Gegenteil führen. Renate Weber. Сега вече Рената Вейбер the, right time for the... Благодаря, господин председател. Смятам, че е крайно време да изпратим едно интелигентно послание към европейските граждани и към всички онези, които желаят да дойдат в Европейския съюз. Послание във връзка с начина по който ние можем да защитим всички. Благодаря на докладчика. Аз вече погледнах компромисните изменения. И видях, че много от темите, които са важни за моята политическа група, вече са включени в компромисните изменения. Единна система на обежище, която да подобри процедурите по а, признаване на статута на беженец. Вземането на специфичните нужди на уязвимите групи – малолетни, деца, хора с увреждания. Ориентиран към пола достъп до пазара на труда – специализиран подход по отношение на пазара на труда. Всичко това ще доведе до премахване на чувството за изолираност или за ам, липсата на необходима квалификация. Трябва да се вземат предвид различните квалификации и опит на бежанците. Аз лично смятам, че механизъм за пренасочване на бежанците за всички държави членки е един минимален знак на солидарност, който държавите членки Европейския съюз могат да проявят. Да покажем, че това не е просто група от държави членки, а единен съюз. Както спомена и докладчика, бяха внесени изменения относно минималния и максималния срок за достъп до пазара на труда. Докладчика предлага срок не по-дълъг от 6 месеца, но от презентацията миналата седмица разбрахме, че има няколко членове на парламента, които искат срока да бъде по-малък от 6 месеца но ако приемем този занижен срок, това може да се превърне в обичайно предоставен такъв и в други отношения в Европейския съюз. Добре е да се каже поне да се даде достъп до пазара на труда, колкото е възможно по-бързо и така ще избегнем евентуални проблеми. Така ще се премахне чувството за изолираност сред бежанците. Приветствам много от другите аспекти, залегнали в доклада. Така, например, в него се поставя акцента върху достъпа до образование, до жилища, до услуги. Всички тези фактори допринасят за доброто интегриране на пазара на труда. Сигурна съм, че на заседанието на докладчиците в Сянка ще стигнем до още по-добър текст. Благодаря ви. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecer. Благодаря ви, господин председател. Благодаря най-напред на докладчика за неговата работа. Благодаря на всички за коментарите и за участието ви в дискусията. Текст е доста сложен, по него има доста разногласия и това се вижда от внесените изменения. Ние приветстваме обаче усилията, които бяха положени с оглед на постигането на първите компромисни изменения, които получихме вчера. измененията, които са свързани с правата на човека и борбата с дискриминацията под всякаква форма, са тези, които могат да получат нашата подкрепа достъпа до здравеопазване, до образование, социалната закрила, достъпа до е, жилища за бежанците са важни фактори. Нуждаем се от по-добри и целенасочени инвестиции посредством специализиран за тази цел фонд хората, които могат да се ползват с международна закрила, са и най-уязвими. Относно казаното от докладчик за професионалните квалификации, бих искала да посоча, че според нас е редно професионалните квалификации да бъдат признати. Не трябва обаче да се стига до дискриминация в това отношение т.е. професионалната квалификация да се признава в момента, в който се дава статута на беженец. Доста омраза и всяване на страх виждаме в Европа. Хората, които се занимават с подобни изказвания имат за цел да се стигне до а, размирици. Не виждам как по този начин ще се гарантират правата на европейските граждани. Този тип изказвания могат само да ни навредят. Със сигурност бюджетните ограничения и всяването на страх се отразяват най-много на хората в южната част на Европа. Миналата седмица обсъдихме въпроса за достъпа до пазара на труда на бежанците. Беше доказано, че това няма да доведе до последствия за гражданите на Европа, но разбира се, това ще има своята социално-економическа цена – Относно индивидуалните права, от които се ползват всички, които желаят да получат международна закрила, бих искала да кажа, че трябва да се вземе и правото им на семейно събиране. За да може да се гарантира този принцип обаче е необходима политическа воля. Необходимо е внимателно да обсъдим въпроса. Имаше предложение за вземане на вземане предвид на социалното положение на бежанеца в момента, в който влиза в Европа, на неговото ниво на образование и така нататък и така нататък. Това е напълно неприемливо. Трябва да се борим с а, трафикантите на хора и всички тези, които вкарват нелегално мигранти в Европа. Необходимо е да се подобри приема на бежанци в Европейския съюз. Необходимо е също така да засилим действието на механизмите, които възприеха държавите членки. Необходимо е да ускорим достъпа до пазара на труда. Това е изключително важно. Надявам се, че с моите предложения ще допринеса за по-добрия доклад на докладчика, на когото отново бих искал да благодаря. Е благодаря, Жан Ламбер го няма. Тери ли ще го замести. Добре, Лаура Джея. Sì, grazie Presidente, soprattutto grazie al collega. Благодаря. Благодаря най-вече на колегата Бени Фей за положения труд и за откритостта. Благодаря и за това, че е, ни предостави първите компромиси, които ние сега разглеждаме, и за да работим колкото може по-ефективно. Нашите така, изменения не бяха многобройни, но повечето от тях спешни и важни поискахме ясно разграничаване на отговорността и задължително разпределение на бежанците, така както се предвижда в системата за обежище. Настояваме тази мярка да се вземе, за да се управляват потоците, за да могат да бъдат спрени у нези, които нямат право на достъп до Европейския съюз. Освен това има спешни мерки, които трябва да се предприемат а, чрез проект, който да бъде средно и дългосрочен. Трябва да се прави оценка на условията, които държавите членки са длъжни да предоставят при приемането на бежанци като не се допуска държавите членки да използват управлението на бежанските потоци като инструмент за намаляване на разходите. Много е, изрично трябва да се подчертае задължението за предоставяне на подкрепа при самото влизане в Европа, защото става въпрос за хора, които носят собствена а, е, култура. Трябват ни културни медиатори, както за идващите, така и за приемащите ги. Това са политики, които за сега не фигурират в бюджета, но съществува фонда за убежище и миграция. в който трябва да се предвидят нови средства, които да гарантират ефективно приемане на бежанците и достойни условия за живот. Е, предвиждат се 3 милиарда за Турция е, за справяне с бежанската ситуация, значи ще трябва да уредим по същия начин и нещата у нас в Европа. Не бива да допускаме да се стигне до увеличаване на бежанските потоци през следващите години. А, освен това искам да спомена директивата за синята карта, нейните възможности все още не са достатъчно изчерпани, с нея са свързани и някои наши предложения. Благодарям на колегата Бени Фей. Наистина темата му е много сложна и деликатна и в същевременно спешно необходима. Така че проявяваме готовност да работим по един общ документ. Благодаря. Thank you, Chair, for your flexibility. I'm just... Благодаря ви, господин председател, за проявената гъвкавост. Замесвам колегата Джин Ламбърс, който, за съжаление, не може да присъства днес. Няколко коментара от нашата група. Доволни сме от доклада, подкрепяме голяма част от внесените изменения и като цяло благодарим на докладчика за много добрите конструктивни предложения. Особено подкрепяме измененията, които подчертават ключовата роля, която играят местните органи за самоуправление и социалните партньори. Тази подкрепа наистина ще бъде много важен елемент за създаване на условията за активно участие на пазара на труда на беженците и лицата държащи убежище. Благодарим също така за това, че сте взели предвид голяма част от нашите изменения, включително тези, които са насочени за по-голяма сънасоченост на вече съществуващите съществуващо европейско законодателство. И за нас е от съществено значение да не гледаме само към краткосрочните решения, но да погледнем как може беженците и търсят, лицата търсещи убежище да бъдат интегрирани на пазара на труда дългосрочно. И се радвам, че голяма част от коментарите ни и в това отношение бяха взети предвид. Продължаваме да обсъждаме въпроса за създаването на нов фонд в рамките на Европейския социален фонд. Смятаме, че ако няма допълнителни средства, които са заделени за тема, да има опасност да има конкуренция с вече съществуващи програми, но сме готови и да разгледаме по-гъвкави модели за финансиране в областта и със сигурност подкрепяме предложенията за промени в многодишната финансова рамка заложени в параграф 16. Благодаря ви за предложението. Ще трябва да обсъдим елемента, свързани с финансирането, но иначе отново благодаря на докладчика и очакваме с нетърпение конструктивното ни сътрудничество. Танке се, Мара Пицото. Мара Пицото има думата. Грация. Ehm, ci mancava una relazione sul problema degli immigrati. Благодаря ви. Ами само това ни липсваше един доклад а, за проблемите на мигрантите. Това явно се превръща в любимия спорт на а, Европейския парламент. Изготвяме доклад след доклад във всяка парламентарна комисия. И като цяло ми се струва, че през последните години няма никакво подобрение. Съвсем сме сбъркали подхода по темата и поне се надявам, че е така. Надявам се, че Европа не се готви да внесе милиони роби, а ми се струва, че именно по този път сме поели. Бих искала да кажа на колегата Бенифей, че защит... да защитаваш съгражданите си не е престъпление защото аз защитавам италианските граждани, защитавам италианските безработни. И според мен докладчик е допуснал грешка, тъй като е разговарял с профсъюзните организации, с асоциациите на мигрантите, с кой не е говорил, но не е разговарял с безработните в собствената си държава тъй като 40% от младите италианци са безработни. Как можете да обясните на тези млади хора, е, че мигрантите имат право на работа, а той самият няма? Аз лично не мога да намеря думи, с които да обясня този факт на младите безработни италианци. Затова ми се струва, че на първо място трябва да се разгледа проблема с безработицата на европейско равнище. Вярно е, че много хора губят живота си опити да прекусят Средиземно море, но много хора е, губят живота си в Италия е, заради безработицата. Вчера беше съобщено поредното самоубийство в моят изработен район на човек загубил работата си. Така че нека да погледнем малко по-реалистично на положението. Ние не сме популистка партия, ние сме партия на реализма и установяваме какви са фактите. Така че може би би било уместно проекто измененията, които внесох, не само да ги разгледате, но и да ги вземете предвид и да видите какво се случва в Италия. Моите съграждани не са расисти, моите изменения също не са расистски. Аз твърдя, че трябва да се работи за слагане на край на безработицата в Италия и че трябва да подходим по-различно към въпроса с мигрантите. Ако искате да внесем в Европа милиони роби, ако искате цяла Африка да дойде в Европа, очевидно, че няма как това да се случи. Така че трябва да се говори за миграцията и за интеграция на място. Трябва да се прави подбор на идващите в Европа, тъй като стотици хиляди мигранти навлизат на територията на Италия и до година стотици хиляди от тях ще получат статут на бежанци. Ще започнат да се разхождат из цялата страна, които всъщност или работят незаконно при много ниско заплащане, или се превръщат в престъпници. И това е истински проблем за обществото ни и смятам, че в Европейския съюз трябва малко повече да се обръща внимание и да се чува повече гласа на партиите, които просто искат да впишат въпроса за мигрантите в един контекст с малко повече здрав разум и може би така ще успеем да, да разгледаме този въпрос малко по-реалистично и продуктивно. В противен случай просто ще приемем поредният, или по-скоро вие ще приемете поредният абсолютно безсмислен доклад. Благодаря ви. Няма други заявки за изказване. Брандо Бенифей. Микро, микро. Eh, Благодаря, господин председател. Искам първо да изясня няколко неща, за които говори госпожа Бицото. Докладът не се отнася до мигрантите, а до бежанците, които желаят обежище. Не става дума за поробване на хора, а за хора, които са избягали от неприятна ситуация. Темата за правенето на разлика между хората, които са изпаднали в положение, в което се нуждаят от международна закрила и хората, които са обикновени економически мигранти. Това е тема, към която трябва да подходим прагматично и разумно, нещо, което правят повечето политически групи. Това е въпрос на здрав човешки разум. Може би е добре да прочетете доклада, защото в него не става въпрос да се нанесе вреда на други групи, които са така или иначе в неравностойно положение вследствие на миграционната политика. Това е основна тема в доклада ми. Не може да има интеграционна политика за бежанци, не може да има приобщаване на пазара на труда, ако се допусне социален дъмпинг. Ако не се ако не се отчетат потребностите на местните безработни. Така че хората, които са уязвими, не, не бива да изпадат в по-лошо положение от бежанците. Няма никакъв смисъл средствата от едната глава да се прехвърлят на другата. Напротив, Европейският социален фонд трябва да се увеличи, защото сме изправени пред ситуация, засягаща най-слабите хора в Европа. Трябва да се търсят конструктивни решения, вместо да се прави пропаганда. по-общите въпроси, които повдигнаха другите политически групи, а, са важни. По много от тях имаме сходна позиция. Например, за необходимостта от спешни действия, необходимостта от спешно увеличаване на средствата по социалния фонд, за социалното сближаване, за общия подход за процеду... към процедурата за обежище, както и някои, бяха повдигнати някои въпроси, които са противоречиви. Ще трябва да поговорим, да помислим за това и са заседанията, които сме насрочили с докладчиците в Сянка. Ще се стремим към компромиси. Най-важно за нас ще е равновесието а, и определянето на отговорностите. защото а, трябва да се установят онези, които имат най-големи възможности да намерят стабилно място на пазара на труда. Трябва да помислим как, какви да бъдат точно и мерките за интеграция а, и да има равновесие с въпроса за финансирането на тези мерки. Тук представите ни малко се разминават, но смятам, че преди всичко а, трябва да има стремеж към избягване на действия, които ще нанесат вреда на други слоеве на населението. Трябва много точно да се окаже кой каква подкрепа ще получи, кои служби са отговорни за това. Много прецизно трябва да се уточни и терминологията. Тук има доста различия, така че трябва да седнем и да помислим какво да направим. И ще ми позволите накрая само да кажа, че смятам, че тук са включени и редица други теми, например като подпомагане на местните и общинските власти – както и необходимостта от медиация между културите. Това е основен момент за мен. Е, той беше засегнат и от повечето политически групи. Обеден съм, че по тези най... че освен най-деликатните и щекотливи моменти ще намерим компромис. Впрочем, има противоречиви пози... позиции по директивата за синята карта. Все пак смятам, че подходът ни е общ и съм убеден, че ефективно ще успеем да приключим работата си с разумни компромиси и смислен доклад, полезен доклад за Европа и неговите граждани. Доклад, включващ най-добрите практики, по отношение на интегрирането на бежанците, без от това да страдат други слоеве от населението. Благодаря. На 30 май ще гласуваме доклада в нашата комисия, а, на, а през юли доклада влиза на гласуване в пленарна зала. Преминаваме към обсма точка от дневния ред – представителство на работниците на ниво бордове в Европа. Аз съм докладчик. Ще започна с една кратка оговорка. А, по тази тема виждам много ентусиазъм от страна на членовете на тази комисия. Това ми, е, ми беше ясно от преди, но че ще има 282 предложения за изменения, това вече ме изненада. Няма да ги разглеждам едно по едно всичките 282, аз самият също внесох няколко предложения за изменение, защото, както знаете, имаме ограничения в броя на редовете, така че винаги има какво да се доизглажда в доклада. Първата група изменения се отнася до това докладът да се разшири и конкретизира което е добра така предпоставка за постигане на компромиси. Втората група предложения за изменения се, са по-скоро езикови. Мисля, че този въпрос лесно ще го решим, стига да изясним някои така, понятия, свързани с темата. Мисля, че заедно с докладчиците в Сянка ще успеем. Третата група предложения за изменения – са много интересни, защото в крайна сметка се свеждат до това всичко да си остане както си е. Бихме могли да кажем, ми добре тогава да се откажем от доклада. Не това е нашата цел. Ние по всякакъв повод, е, по повод съобщения на комисията, в позиции на парламента и така нататък, ние заявяваме позицията си срещу социалния дъмпинг за повече участие на социална Европа, за повече е, представителство на работниците в управителните тела. Така че е, дума да не става за това положението да си остане такова каквото е, защото иначе нищо няма да сме направили. Има една четвърта група предложения за изменение, които до някъде ме изненадаха и доста ме позабавляваха, признавам си. Говоря за 62 предложения за изменения, които е, са за предложения за заличаване на цели пасажи от доклада. Направени са от 4 членове на комисията. Ако приема предложенията им от доклада, най-много да остане заглавието и 40% от съдържанието. Мисля, че това не е точно моята цел. Особено забавно ми се стори едно предложение за изменение. Него ще ви го представя. Тук в комисията по заетост заехме ясна позиция против директивата за едноличните дружества. това беше така, защото тази директивата, директива дава възможност за заобикаляне на национални законодателни разпоредби. И сега, ако заличим този пасаж в а, сегашния доклад, то до сегашните решения на нашата комисия ще се обърнат наопаки. Има и други предложения за заличаване, които се свеждат до това да отречем всеизвестни неща, а именно, че Европа европейското законодателство за управление на дружествата трябва да се допълни с законодателство за участие в работниците. Ако заличим тези пасажи, цялата ни борба с комисията ще се окаже на празна. Сега имаме добра възможност да се преборим. И още веднъж да кажа, когато ви представях доклада, ясно казах, това, което ви предлагам, не е някаква социалистическа измишлетина. Не, това са неща, които си работят в много държави членки. Никой не се кани да го хармонизира или да го отрече и има 18 държави членки, включително Норвегия, с законодателство за участие в вземането на решения на работниците. На второ място, няма предприятие, което да бъде принудено да се преструктурира е, е, в някаква правна форма, различна от сегашната му. Дори, но ако го прави, ще трябва да се съобразява с разпоредбите за участието на работниците в управлението. Това е темата на доклада. В крайна сметка той пледира за европейски минимални стандарти, т.е. продължава да е в сила националното право, но в бъдеще, когато се прави нещо, трябва да се спазват минимални стандарти за участие на работниците. Това е основната идея на доклада. Мисля, че ще е много интересно неговото обсъждане. Откривам дискусията от името на НП Том Ванден Кендерлер. ik eerste tussen... Благодаря ви, господин председател. Както вече казах, при първото си изказване по този доклад, правото на информация и правото на изслушване в предприятията всъщност съществено значение, тъй като те подобрят функционирането на предприятията и между другото това е основно право на работещите. Европейския съюз освен това предвижда, че за постигане на социалните цели на Съюза се предвижда вземането на на различни международни системи. В измененията си настоявам за спазване на принципа на субсидиарност. Знаем, че представянето на работещите има много богати традиции в отделните държави и членки. В а, някои страни изобщо няма участие на работници в а, органите, взимащи решения, изпълнителните органи, като в а, Белгия и Нидерландия, например, което не значи, че а, работниците нямат своите права. В а, Нидерландия, например, профсъюзните организации играят много важна роля и във всеки момент се, се чува гласа на работещите взимане на решения. Освен това, държа да отбележа, че ЕНП не приветства идеята за приемане на нова директива или на нови стандарти, предвид различните модели за участие на работещите в изпълнителните органи и предприятията, смятаме, че това не е разумно. Освен това, смятам, ме, че трябва да сме готови да се учим взаимно едни от други и да обменяме недобър опит и смятам, че това може да се случи чрез този доклад по собствена инициатива. Ще се радвам също така да продължим да обсъждаме темата с вас като докладчик и докладчица в сянка. Благодаря ви. Яна Лангзам. Енрике, Енрике след малко си наред, сега Мартен. Сетен une question d'ordre. Hein? Процедурен въпрос. Bitte zur, so, no, I'm, zur, I'm, zur Geschäftsordnung. I'm, I'm sorry to disturb you. Съжалявам, но трябва да ви напусна незабавно. Трябва да отида в пленарна зала, защото им ще има минута мълчание. Ако не ми дадете думата незабавно, в такъв случай ще трябва да ви напусна. Това е задължението ми в момента. Благодаря ви. Извинявайте, че ви прекъснах. Okay. You come back? Okay. Ще се върнете около 10 минути. Добре. Мата. Едуар Марта. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на... Благодаря ви и качеството му и на докладчик. Бих искал да кажа, че този доклад трябва и ще помогне за развитието на демокрацията на участието в предприятията. Обеден съм в този факт. Като нееднократно съм повтарял от моя гледна точка, няма причина да се е, прави някакъв модел задължителен за сметка на останалите. Трябва да се вземат предвид практиките в е, отделните държави членки и в отделните профсъюзни организации. При след това целта ни е да покажем, че можем да бъдем ефикасни, а за да бъдем ефикасни, трябва да помогнем за по-добри прогнози, за да може в по-голяма степен да се избегнат социално-економическите трагедии. А не може да кажем, че навсякъде в Европа в момента има такава истинска социална демокрация, въпреки че обикновено има право на, инфо, на информация, но честно това е информация, която е, хората придобиват от е, медиите, а самите профсъюзните организации са представени пред е, свършен факт. Като вече казах, докладът ти е много добра главна точка и с колегите от групата ще работим, за да се превърне този му доклад не в а, доклад, който призвава за налагане на един модел върху останалите, а като цяло да станат по-ефикасни всички методи за даване на повече гласност на работещите служителите в а, органите за взимане на решения на предприятията. Много поставят акцента върху информация, и изслушване, участие, въпреки че моделите за взаимно, съвместно взимане на решение са се показали като много ефикасни, особено в скандинавските държави. Аз също бих искал подобен модел навсякъде да се прилага, но трудно може да се постигне такова споразумение. Въпроса за субсидиарността и аз бях малко а, потресен от, от тези изменения. Идеята не е да има едни правомощи да наделяват на други, но е факта, че има мултинационални компании, които действат в а, няколко държави членки, затова е важно да има споделяне на информацията навсякъде, не е за с цел хармонизация на социалните политики. Така че това е тема, която трябва да се обмисли. Аз лично бих казал защо не, но тук целта е да може да се дадат а, същите права на тези, които в момента не се ползват от толкова високи, колкото от други държави. А е факт, пак казвам, че има редица дружества, които оперират в повече от една държава членка. По въпроса за предприятиите с еднолична собственост, аз съм съгласен с вас. Може би трябва да сложи край на този правен статут, защото те се използват за заобикаляне на правилата или на процедури за информация и консултации, които са разпоредени национално равнище. Така че тук съм съгласен с казаното от теб. Трябва сериозно да се замислим за това как можем първо да разрешим този проблем. Целта, пак казвам, е да се търси хармонизиране и основната цел е да има оптимално равновесие между ефикасност и качествена информация за работещите и слушателите. Това е целта на моето изменение 177. И накрая един добре е, редактиран текст действително ще ни помогне да силим демокрацията в предприятията в Европа. В полза на всички. Благодаря ви. Господин Башир има думата. Скъпи господин председател, Ние сме известни с чувството ни за хумор, но за съжаление този доклад никак не е повод за смях. Предложенията, които правите в текста си, са напълно неприемливи за голям брой от нас. От всичките 282 изменения, които бяха внесени, 62 са изменения за заличаване. В много отношения бих искал да има изменения, които се стремят към подобряване на текста в рамките на възможното. Но големият план изменение за заличаване би трябвало да ви подскаже, е, че предложенията ви не са уместни и най-вече не са осъществими на европейско равнище. Ще се опитам да започна с малко по-положителни коментари. Има една точка от преамбила в оригиналното ви предложение, което мога да подкрепя и това е точка Д от преамбила, където се казва, че формите за участие на работещите служителите в управителните органи на предприятията съществуват в 18 държави членки на Европейския съюз и в Норвегия, но те много се различават помежду си, като се като се има предвид а, разликите в историческото и економическо развитие на, на съответните държави. И това е основната а, ключово заключение тук. Десет държави нямат а, регулации в това отношение, а между тези, които ги има, разликите са огромни. Как може изобщо някаква директива, която вие ще предложите, би могла да вземе предвид тези огромни разлики? Според нас това е абсолютно невъзможно подход, който се основава на обмен на най-добри практики, според нас би бил по-уместен и по-приемлив за мен и за колегите от ЕКРАЕ. Ще се спомня няколко и други идеи, които предлагате в текста. Според вас представителите на работниците служители трябва да имат същите правомощия и права като работодателите и собствениците като работодател, който дава, като скачат на прододател на асистентите ви в Европейския парламент, давате ли същата право и правомощи на вашите слушатели? Съмнявам се, че ще ги пълномощите да гласуват вместо вас в пленарна зала в четвъртък тази седмица, защото това е против правилата и по добри причини. Не смятам, че е, изслушването на мнението на работниците и служителите на равнище на изпълнителните органи, предприятието е добре за самото дружество. Като става ясно от моето изменение 15. Добре е за работещите служителите и за доброто функциониране на компанията като цяло, но структурите за управление на дружествата са там, за да гарантират ръководната роля и в крайна сметка да си успеха на съответното предприятие. твърдите, че повечето държави, които имат регулация в това отношение, са по-успешни. Ами знаете какво искам да ви кажа тук? В Обединеното кралство няма регулация в това отношение, въпреки това сме много успешни и предпочитаме тук от Брюксел да не ни казвате на предприятията ни от Йоркшир как да организираме управителните си съвети това, което вие предлагате, е абсолютно противоположно на това, което гражданите искат да се прави на европейско равнище. Точно този подход приближава Обединеното кралство до излизането на Европейс... от Европейския съюз. И със сигурност не само аз смятам, е, че темата, която обсъждаме днес, трябва да си остане в правомощията на държавите членки. Господин Хендел няма е, европейски модел за участие на държавите и служи, на служителите в управителните съвети. Вие предлагате да се приложи германския модел, който просто не е пригодим в по-голямата част от европейските държави. Надявам се с компромисните изменения значително да промените подхода си, за да вземете предвид много сериозните притеснения, които бяха изказани днес, както и внесените от нас изменения. Благодаря ви за вниманието. So, Enrique Шамбон И така, Енрике Калве го няма, значи Тери Райнтке. Uh,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 ще изразя силното си несъгласие с колегата, който се изказа преди мен. Смятам, че Европейския съюз не е просто сбор от държави членки, а всъщност Европейския съюз има за задача е, да е, регламентира в някои политически области и Обединеното кралство е част от Европейския съюз. И смятам, че представянето на работниците и служителите е важно не само да се запазят правата на работещите и служителите в Европейския съюз, но е важно и за доброто регулиране на вътрешния пазар. Ако подобрим корпоративното управление, това ще облагодетелства всички, включително и гражданите на Обединеното кралство. И когато аз разкажа предложението, ми се струва, че притесненията свързани с принципа на субсидиарност и различните подходи и разнообразието, което продължава да съществува между държавите членки, струва ми се, че настоящото предложение напълно отговаря на тези притеснения. Все още има възможност за огромни разлики между различните модели в различните държави и членки, дори и на регионално равнище, ако се случи така в някои държави и членки, по отношение на, представянето на работещите служителите. Но пак смятам, че трябва да вземем тази стъпка защото говорим не само за защита на правата на служителите, но и за вътрешния пазар и всъщност за демокрацията по принцип. Ако погледнем какво се случва на практика, Особено в време на криза дружествата, в които има по-силно представяне на работещите служители, те се оказват е, по-устойчиви и смятам, че трябва да обърнем внимание на този факт. А дори няма нужда да споменаваме колко положително въздействие ще има тези мерки за постигане на целите на стратегията 2020 година, което би трябвало да бъде основната цел на всички ни. Ето защо моята политическа група силно подкрепя идеята за общи правно обвързващи правила за представяне на работниците в управителните органи на дружествите и също така да има равенство между представителите на работниците и представителите на други и другите участници в управителните съвети. Защото ако работите в държавно дружество, трябва да можете да работите по конструктивен начин, да постигнете един е, общо решение. Зато трябва да сте равнопоставени, да можете да погледнете събеседника си в очите и да намерите истинско решение. И накрая ми се струва, че това целим ние с нашите проектоизменения. Държим да подчертаем, че тук не става въпрос само за включване на работещите и служителите на равнично управителните съвети, но целта е да се покаже цялото разнообразие на служителите, работещите в рамките на дружествата и затова подчертаваме елементите свързани с равенството на половете и колко важно е да бъдат представени младите хора, защото често стажантите, чиракуващите в дружествата остават нечути и за нас това е много важна добавка към отличното предложение на господин Хендъл. В заключение, трябва да отбележа, че с, моите, с моят екип работим почти без никаква иерархия, което много допринася за добрата атмосфера в, атмосфера на работа и в този дух напълно подкрепиме настоящото предложение. E Благодаря от е ФТТ Лаура Аджея. нямам следващия оратор. Мерси, президент. Благодаря ви, господин председател. Внимателно изслушах всички предупреждения, които отправихте. Наистина не смятам, че ще стигнем до там. Това е проектът доклад, който според вас има за цел да гарантира минимално представителство на работниците и служителите в управителните съвети на национално равнище и на транснационално такова. Но както виждате, по темата има а, дискусия. Хората тълкуват а, нещата понякога обратно на начина по който вие го правите. Ние смятаме, че работниците и служителите трябва да бъдат информирани и трябва да участват в управлението. Това е очевидно. Много често в работните групи се решават проблемите, които не могат да бъдат решени на по-високо равнище. Имаме обаче някои съмнения относно този модел, който вие ни предлагате – работниците и служителите да превземат контрола върху управителните съвети? Отговора ни на това предложение е не. Цитирам Едуард Мартан, който преди малко каза ясно – трябва да преценим какви са точно стратегическите избори на предприятията. Т.е. той каза точно обратното на това, което вие казахте. Той иска да се наложи стратегическия избор на предприятията, дори в случаите, в които това означава да вземе предприятията като заложници. Но това винаги а, засяга само големите предприятия, не малките. И това може да има унищожителни последствия, още повече в контекста на економическата криза. Искат... Господин Марта иска да блокира синдикатите. Това до какво ще доведе? До изчезването на много големи предприятия във Франция. Те чисто и просто ще изместят производството. И тогава, за щастие обаче, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията ще вземе да се намеси. в заключение, вмешателството на Европейския съюз в националната правна рамка е следствие от разширителното тълкуване на разпоредбите на Европейския съюз. И сега нещо към феминистките. Квотата от жени в управителните съвети. Това не е оправдано нито от економическа гледна точка, нито от гледна точка на равенството на половете. Обидно е да искате да се налага квота в това отношение. Има много жени, които са ръководители на големи предприятия и тези жени не трябваше да се възползват от налагането на квоти, за да стигнат до този пост. Благодаря ви. Е, калве Шампон е звида, да. Рика Калве Шампон се върна. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за проявеното разбиране и за търпението. А сега ще продължа на испански. Този текст а, значи ще започна така. Участието на работниците и служителите в управителните тела на предприятията е симптом за добре функционираща економика и показател за общество, достигнало определена степен на интеграция. Искам да очертая три блока от предложения за изменение – които ще обсъдим с докладчиците в Сянка. Става въпрос за изменения, които са не само мои, а и на членовете на моята политическа група. Нашият председател и докладчик казва в доклада си някои неща, които малко ни притесниха. Винаги е така. Един се радва, друг плаче. Значи има една а, точка общи изисквания в доклада. Самото до заглавие стеснява фокуса на принципа. За това ние подкрепяме, разбира се, идеята. Ние сме законодателен орган, но не поставяме изисквания. Ние не смятаме, че участието на работниците и служителите трябва да се свежда до участие в някакви административни бордове. Има и други форми така че този блок от изменения се отнася до това да се постигне съответното адекватно ниво. Какво означава това? Разбира се, че е желателно да има участие на работниците и служителите в управителните съвети, но има редица фактори, които са много различни в различните части на Европа и са следствие от а, специфична култура, специфичен опит, синдикална култура, предприемаческа култура, производствена култура. Много е голяма разликата дали ще говорим за средно предприятие или малко предприятие. Представете си кръчма, малък ресторант. Тук имаме история, свързана дори понякога с сезоните и климатичните условия даже и в една и съща страна нещата могат да бъдат съвсем различни на местно ниво. Освен това, всяка страна има своя собствена законодателна история. Така че трябва да има участие, но достатъчно гъвкаво, за да може да се прилага при всички условия. Освен това, припомням, че става въпрос за представителство на работниците и служителите, което трябва да съществува, трябва да му се чува думата, но не бива да се бърка с същинската управа на предприятието. Отговорността остава в ръцете на а, менеджмента. Това е изключително важно защото синдикати и работниците не могат да носят отговорност за недобро развитие на предприятието. В Испания го повтаряме от 40 години. Да, иск, работниците искат да оказват влияние, но отговорността се носи от предприемача, от собственика на компанията. Втория блок изменения са някои идеи във връзка с директивата за представителството на работниците в кооперативите. Има различни модели, които могат да се подобряват, трябва да се актуализират, тъй като времето и нещата се променят. Променя се и обстановката. Всичко това е ясно, но какво може да направи Европа по въпроса? Европа може да отправя препоръки, може да поставя примерни цели, може да покаже как по-добре да работят нещата, но поне в моята политическа група е за моята политическа група е важно коя е тази, кое е това правно основание, което да допуска пряко вмешателство в пазарите на труда от страна на комисията. Ето това не ни е ясно. Не бива да бъдем прекалено амбициозни, без да изясним този въпрос. Третият блок от предложения за изменение е свързан с идеята, за правното основание, което ни дава възможност да бъдем толкова конкретни. За нас това е ясно и не сме единствените. Има много пасажи, които не могат да бъдат подкрепени от парламента преди да е проверено правното основание за тях. Това е изключително важно, според мен за да стане ясно каква е целта ни. Целта ни е да гарантираме едно право. Става въпрос за принцип. Принципно работниците да имат право да бъдат представени в управителните тела, особено когато става дума за преструктуриране на предприятия и прочие. Значи това, което, към което се стремим е да се наложи такъв принцип. Отделен е въпросът за правното основание, възоснова на което да налагаме минимални стандарти, респективно да се намесваме в аспекти на директивата а, чрез един модел. Благодаря. Извинявай, Енрике, това не беше политическо прекъсване, ами заради времето. 10 минутите оставих да говориш. Няма други желащи да се изкажат, за това ще ми позволите няколко кратки бележки. Още веднъж апелирам към всички да прочитат доклада. Без да го прочетем няма да стане работата. Защото много от нещата, които твърдите и предлагате вие, ги няма в доклада. Първо, Енрике Калве Шампон. Никой не говори за правно основание. Ние не сме на законодателно ниво. Нивото е доклад по собствена инициатива, тъй като комисията възнамерява да предприема определени мерки по отношение на дружественото право. На второ място в проекто доклада изрично е записано, че правото на управление на предприятието не се поставя под никакво съмнение. Това е управата на предприятието. На трето място, това, което ние предлагаме, не постановява задължение, не вменява задължение, но ако се практикува, никой не говори за един модел, друг модел, кой модел ще доминира. Не, става въпрос за минимални стандарти, които не поставят под съмнение националното законодателство. Но, господин Башир, в Европа това не може да стане казвате вие. Ако се придържахме към това мото, трябваше да спрем да работи в много области. Едно време нямаше европейски работнически съвети, има си сега директива, която приехме с общи усилия всичките три институции в Европа. Когато говорим за синдикални права и първият Първото, което ни хрумва е не може, то да забравим въобще идеята за социална Европа. Ако обаче има европейски разпоредби, които дават възможност да се допълни националното право а, и да стане то по-ефективно, то тогава на европейско ниво трябва да запретнем ръкави и да работим. Това е празнина, която трябва да запълним, да регулираме, за да не допуснем а, субсидиарните национални правни системи да се възползват от европейски празноти в законодателната система и то в ущърп на работниците. Никой няма да наложи, примерно, на Белгия определена форма на участие на работниците, която Белгия не желае. Никой не се и кани да го направи. Пак казвам, в този доклад не става дума да принудим Белгия или която и да било друга страна, която няма такава практика на участие на работниците, да я въведе. Обаче, ако реши да я въведе, то трябва да се придържа към европейски минимални стандарти, под които не бива да се пада. Това е задачата ни като комисия по заетостта и мисля, че трябва да поработим по доклада. Сигурен съм, че дискусията ще е интересна и разгорещена. На 15 юни докладът ще се гласува в нашата комисия. Надявам се, че до тогава ще има достатъчно добри компромиси, които ще сме постигнали с докладчиците в сянка. Надявам се да изясним с тях какво цели и какво не цели този доклад. Надявам се да разработим съответните проекто компромиси и ще видим какво ще правим по-нататък. Благодаря. Така, приключихме дневния ред за днес сутринта. Успяхме да се вместим във времето. В 3 часа ще се видим за гласуването. Сега ви желая приятен обед.